Скъпи колеги, откриваме заседанието. Моля ви най-напред да си отбележите факта, че точка 14, която беше предвидена като последна точка в дневния ред, а, ще се разгледа днес между 10, 10 и 10.30. Става дума за механизма за бешните в Турция, за да можем да се възползвам присъствието на госпожа Мириам Феран, генерална дирекция НИЕР и колежката и от генерална дирекция бюджет. По исканията за трансфер след 10.30, точка 4 ще бъде да се разгледа първо и ви установявам също така, че Днешното заседание ще приключи половин час по-рано от предвиденото в 17 часа. А следно ще започне половин час по-рано, вместо 17.30 в 17 часа. Ако нямате възражения, дневният се приема с направените изменения. Предоставени ми бяха протоколите от заседанието от 21 и 22 февруари. Ако няма възражения, протоколите също се приемат. И така стигаме до представянето на проучване относно управлението на доверителните фондове. Проучването беше представено в Комисията по бюджетен контрол вчера и комисията по бюджети искаше да се присъедини към разглеждането на това проучване по очевидни причини, а именно преди колко са важни доверителните фондове и механизмата за Турция в цялостната структура на бюджета. Комисиите АФЕТ и ДЕВЕ също бяха поканени на представянето на това проучване. Поздравявам ги с добре дошли и без повече забавяне давам думата на господин Мурашан и госпожа Гардия Сабао, като ще замести господин Гайер, който днес отсъства и който отговаря за последващите действия по доверителните фондове от името на Комисията по бюджети. Господин Карайра и господин Нинос Ферейра ще представят своето проучване, както и препоръките, които сметнаха за нужно да изготвят. Най-напред бих искала да помоля да дам думата на господин Мурашан. Благодаря ви, господин председател. Току-що влизам в залата. Няма нищо изненадващо от това, че не ме видяхте. Тук що влизам. Добро, добро утро на всички. Мисля, че днес обсъждаме важна тема и че дебатът се провежда в много подходящ момент. Миналата седмица Европейската комисия започна да подготвя продължението на механизма за беженците в Турция. Запознахме се с предложението за удължаване на механизма, тъй като между другото първо разгледахме политическият въпрос, след което ние като бюджетен орган бяхме сезирани, но както казвам, все пак разглеждаме темата в подходящият момент, за да се направи цялостна оценка на доверителните фондове, а именно как те се вписват в целостта на бюджета и как точно се прилагат правата и правомощите на Европейският парламент по отношение на тези доверителни фондове. Първото заключение на проучването за доверителните фондове показва, че Европейският парламент изпълнява своите задължения, както и бюджетът на Европейския съюз по отношение на финансовите задължения поети към доверителните фондове. Същото обаче не може да се каже за държавите членки. Вторият извод, който бих искал да направя, е да ви препоръчам да прочетете това проучване, защото то прави много добър анализ на изпълнението и прави много добри препоръки за това как можем да подобрим функционирането на доверителните фондове в заключението. Ясно се стига до заключението, че доверителните фондове представляват опасност за целостта на бюджета на Европейския съюз, както и за демократичните гаранции които са свързани с управлението на тези фондове е, извинете, с управлението на бюджета също се поставят под опасност. Според мен тези заключения са напълно уместни и те показват, че се връщаме към междуправителствения подход. Неприемлив обаче е фактът, че ако Европейския съюз има правомощия в някои области, не е приемливо да не предоставяме нужното финансиране от страна на европейския бюджет и за целта да трябва да се измислят все повече и повече доверителни фондове. Така че заключението от моя страна е ясно. Ако имаме правомощия като Европейски съюз в дадени области и ако се очаква от нас да, да, да постигнем очакваните резултати, а това очаква от нас държавите членки и гърското общество. ако има такива очаквания в дадена област, то трябва да предоставим нужните финансови средства в бюджета на Съюза. Ако не заделим нужните средства в бюджета, след което да създадем адхок доверителни фондове на междуправителствено равнище, не е адекватно решение. Доброто решение е следното адекватно, адекватен бюджет с адекватно равнище на финансиране, с нужната гъвкавост и нужните маржове за непредвидени обстоятелства. Имаше ли непредвидени събития от 2014 година насам? Да. Ще има ли такива по време на следващата многодишна финансова рамка? Безспорно ще има неочаквани събития. И важният ни полка за бъдеще е следната. Или отново ще приемем многодишна финансова рамка, която да отговаря на положението към 1 януари 2020 година, но безспорно няма да е адекватна за справяне с непредвидените предизвикателства до 31 декември 2027 година. Тоест, или ще приемем неадекватна многодишна финансова рамка, както настоящата, прекалено малка многодишна финансова рамка, прекалено малко гъвкавост, гъвкавост, което значи, че няма да можем да отговорим на очакванията на гражданите си. Тоест, или ще приемем недостатъчна МФР, която да представлява лоша компромис, който няма да ни позволи да отговорим на очакванията на гражданите, или да се получим от грехите в миналото и да приемем адекватна МФР с нужните маршове и нужната гъвкавост и също така МФР, която да е достатъчно устойчива от гледна точка на размера. Следващото заключение е спешната нужност от доверителните фондове. Ако погледнете механизма за бежанците в Турция, милиони цивилни бежанци в Турция показват, че действително механизмът беше нужна и важна мярка, с която се облегчава положението на тези бежанци в Турция и е, се възпрепятства незаконната миграция към е, Европейския съюз. Нужен ли беше този механизъм? Да. Но ако погледнете Творителният фонд е, за Африка и ако видите колко бавно мобилизират средствата държавите членки става ясно, че изобщо не се действа при спешни обстоятелства. Спешно ли беше създаването на този доверителен фонд? Не. Имаме нужда от дългосрочен ангажимент към Африка за подобряване на условията на живот на хората в тези страни. И миналата година делегация на нашата комисия посвети и Африка и Близкия изток. Разбира се, трябва да подкрепим Африка, но чрез бюджета на Европейския съюз. И както вече казах, доверителният фонд за Африка не беше от а, спешен характер. И ако Европейската комисия смята, че той беше, че беше спешно приемането му, значи доверителният фонд е бил провал, защото той не даде конкретни резултати незабавно на място. Беше ли нужно успешното създаване на механизма за Турция? Отговорът е да, защото даде конкретни резултати и то незабавно. И последният ми, може би, най-важен е коментар. Европейският парламент не беше част от процеса за взимане на решение при създаването на тези фондове. Ето защо трябваше да приемем а, проекти на коригещи бюджети или бюджетни трансфери, за да обезпечим финансово тези доверителни фондове, което на практика означава данъчно облагане без представителство кое, и липса на баланс, което не е приемливо. Но нямахме никаква възможност а, да участваме в процеса. Можем само да кажем да или не и то много, при много скорени процедури, защото тези фондове се създадоха в а, контекст на спешност. И разбира се, този метод на работа не бива да се превръща в модус вивенди между институциите. Много ясно заяв... трябва да заявим, че правото на контрол при създаването на доверителни фондове би следвало да е право, което трябва да получи Европейския парламент. Така че ако отново се стигне до създаването на подобен доверителен фонд, и то на спешен, спешен създаване на фонд в случай на спешна нужда, не като фонда за Африка, тогава Европейският парламент трябва да е част от процеса от самото начало и на второ място трябва да се засили контрола на Европейския парламент. Участваме на заседанията на управителните съвети, но е, едновременно с това не сме достатъчно запознати с работата на оперативните съвети. Би следвало да има повече прозрачност е, спрямо парламента, така че ясно заявявам, парламента трябва да взема участие и да е информира за това какво се случва на оперативно равнище, защото ние отговаряме за парите на дънакоплатците. В заключение имам два въпроса първо към Европейската комисия всъщност. Въпросът ми е, обмисляте ли включването на тези доверителни фондове в бюджетите на, Европе... бюджет на Европейския съюз в следващата МФР. Как виждате бъдещето на тези доверителни фондове в рамките на новата МФР? И следващият ми въпрос е, кои са най-добрите практики? Ако погледнете тези доверителни фондове, има ли добри практики, които можете да ни покажете къде постигна, какви са добрите постигнати резултати, къде смятате, че може да има подобрение. Аз ви казах, че според мен има възможност за сериозно подобряване на функционирането на тези доверителни фондове. Как може също така да се засили участието и ролята на Европейският парламент, къде беше недостатъчна участие на Европейския парламент и къде не успяха да постигнат поставените цели за доверителни фондове. И пак казвам, ако има най-добри практики в рамките на управлението на тези доверителни фондове, ще се радвам да ви чуя. Благодаря ви, господин председател, благодаря ви, скъпи колеги, очаквам с нетърпение по-нататъчните ни разисквания. Merci, ces fonds fiduciaires sont révélateurs de l'absence de flexibilité очевидно, че зърното на тези доверителни фондове показват липсата на гъвкавост в нашия бюджет. Връзвам с добра дошла госпожа Макерен, председател на Комисията по развитие по развитие. госпожа Градия Сабао, искате ли да допълните казаното от господин Мурашан? Да, благодаря ви, господин председател. Действително бих искала да допълня казаното току-що от господин Мурашан. Напълно споделяме анализа му. Когато започнаха да се появяват тези извънбюджетни инструменти, когато се започна да се създава цялата тази галактика от печетни инструменти, ни казаха, че основната цел е да се постигнат три цели и да се разрешат три проблема. На първо място, че трябва бързо да отговорим на извънредните ситуации. На второ място да се увеличи гъвкавостта при функционирането на тези инструменти. И на трето място казаха ни, че се предвижда по-голямо участие, финансово участие от страна на държавите членки. Но, както показва и случаят, който разглеждаме днес, нито една от тези три цели не беше постигната. Или казвам с други думи, добавената стойност, която винаги защитаваме тук в Европейският парламент, а ние винаги защитаваме идеята, че трябва да има добавена стойност, ами скоро мисля, че тази идея напълно липсва в тези нови инструменти. Освен това, проучването показва, че се сблъскваме с два допълнителни проблема. Първо, както ясно заяви и парламента. В качеството на Европейски парламент ни е трудно да контролираме случващото се и да казваме оказваме контрол върху проектите, които се изпълняват благодарение на тези доверителни фондове. И на второ място има опасност от конфликт на интереси, тъй като организациите или органите, които са в комитетите за подбор на проекти всъщност са същите тези институции или органи, които искат фин... средства за финансиране, което разбира се може да доведе до конфликтни интереси. В проучването, което ще ни бъде представено по-подробно, се правят 10 заключения и мисля, че ако приложим тези 10 заключения, това значително ще подобри функционирането на доверителните фондове. Но, както каза и господин Мурашан, очаква се да приемем една по-обща многодишна финансова рамка, която да ни позволи да включим и този вид инструменти и едновременно с това да ни даде повече гъвкавост, за да имаме възможност да реагираме в случай на извредни обстоятелства, каквито безспорно ще има през едните години. И тази допълнителна гъвкавост ни даде възможност да не се налага отново да създаваме допълнителни извънбюджетни инструменти за всички проблеми, свързани с тях. Сега очакваме да чуем малко повече по-подробно по представяне на проучването, но ми се струва, че изводите на това проучване само потвърждават нашите притеснения и страхове и съмнения. Благодаря ви, госпожо Карабдия Сабал трябва да приключим тази точка от дневния ред в 10 часа, така че ви предлагам представянето на проучването да отнеме не повече от 10 минути. Знам, че специалистите ще са в състояние много бързо да ни представят своите резултати. След това комисията ще разполага с 5 минути, което ни остави 15 минути за разискването. И така, обръщам се към господин Кариера и господин Нунис Ферера. Кой ще вземе първи думата? Господин Кариера, имате думата. Uh, благодаря ви. Добро утро на всички почитаеми членове на Европейския парламент. Дами и господа, за мен е удоволствие да имам а, тази възможност да ви представя нашето проучване. Проучването беше поръчено от Генерална дирекция IPOL тук виждате и групата учени, които участваха в изготвянето на проучване. В рамките на тези 10 минути ще очертая основните аспекти и заключения на проучването то е изключително ясно. Основната цел беше да се направи сравнение на управлението и надзора на европейските доверителни фондове и механизма за бежанците в Турция. Поставихме фокуса върху управлението и надзора, а не върху а, качествената оценка на проектите или тяхната стойност. Така че тук не говорим за одит. Целта на проучването беше то да има добавена стойност с оглед изготвянето на насоки за регулирането, които са разписани в договора и по-добрата администрация. Европейския парламент като бюджетен орган също е длъжен да предоставя добро администриране. Както вече споменах, Механизма за бежанците в Турция не е Европейски доверителен фонд. Той беше включен в проучването, защото бе създаден по спешност, е по естество, но не може да бъде приравнен на доверителен фонд. Има характеристики на доверителните фондове, които откриваме също в механизма за бежанците в Турция. Дава се възможност за създаването на доверителни фондове по смисъла на регулаторната рамка в областта на финансите. Това е необходимо при определени условия. Ако имаме извънредни обстоятелства, добавена стойност и солидно финансово управление. В случая имаше извънредни обстоятелства, добавена стойност, видимост и гъвкавост. Въпросът беше каква ще бъде цената на тази гъвкавост и на видимостта. Комисията играе ключово важна роля. Вие упоменахте вече и ролята на държавите членки. Основният въпрос, който повдига това проучване е степента до която европейските доверителни фондове са най-подходящия инструмент в конкретна ситуация. Тоест, належащо ли е те да бъдат създадени? Има ли изваредни обстоятелства? Как оценяваме добавената стойност? Това отношение Сметната палата излезе с изключително интересен доклад за доверителния фонд за Беку. Сметната палата заяви, че доверителният фонд е оправдан, но Европейската комисия е трябвало да направи по-подробен анализ на условията. Т.е. дали условията са били изпълнени, тези, които цитирах преди малко. The Youth Trust Fund for Africa has been mentioned. Вече споменахте Европейския доверителен фонд за Африка. Имаше ли изваредни обстоятелства? Имаше ли нещо по-различно тази година в сравнение с предходните? Имало е неотложни обстоятелства и много преди създаването на този доверителен фонд. Изкореняването на причините за миграцията – са дългосрочна и средносрочна цел. Ето защо условието свързано с неотложните обстоятелства в случая с фонда с Африка е доста съмнително. Now, when coming back to the governance and accountability, Ново преминаваме към управлението и отчетността. Европейския парламент няма статут на наблюдател – той може да присъства на заседанията на борда, което е добро. Това е добра практика, която трябва да продължи да съществува. Всичко обаче е, е в а, правомощията на управителните комисии. В това отношение има доста неяснота. Неяснота относно критериите за допустимост. Процесът е доста непрозрачен и това може да обесърчи кандидатите да подават е, заявления. Има също така една разделителна линия между държавите члени като донори и като изпълнители. Не винаги тази разграничителна линия е ясна. Възниква въпроса няма ли конфликт на интереси. Възниква и въпроса дали избрания партньор – е най-добрия за извършването на определен проект или действие. В проучването се спряхме на демократичната отчетност, ексанте и експост. Фокусирахме се най-вече върху настоящата демократична отчетност на доверителните фондове. Европейският парламент би могъл да бъде приобщен при оценката на изпълнението на решенията. Има пропуск при мониторинга на изпълнението на решенията. Доверителните фондове понякога водят е, до повече е, липса на капацитет на държавите членки да се справят. Видяхме, че миналата седмица Сметната палата излезе с доклад за Турция и в този доклад подчерта колко е трудно в светлината на предизвикателствата, свързани с върховенството на закона в тази държава, да се гарантира, че фонда обслужва целта, която си е поставил. Нямаме време да разгледаме различните фондове. В проучването ще видите много информация относно доверителните фондове. Там ще видите кои са изпълнителите, в кои сектори се работи, кои са тематичните приоритети във всеки един фонд. Едно от основните послания на проучването е следното. Фондовете са централни инструменти на европейската външна политика. Те ем, прокарват европейската политика в външните отношения. Това е доста противоречиво с разписаното в договора, защото там се предвижда Европейския парламент да участва. В проучването подчертаваме, че този тип извънбюджетни инструменти поставят предизвикателство относно ролята на Европейския парламент, която се предвижда в договора. И това е поради бързото създаване на доверителните фондове. Погрешно е да инвестираме в развитие, за да предотвратяваме миграцията. Затова в проучването приканваме към по-голяма бдителност и възможност за Министерствата на вътрешните работи сами да предприемат действия и да провеждат дебати. Това е едно от, една от основните ни препоръки. Не може сътрудничеството и развитието да бъдат иззети от местните ведомства. Тези а, е, държави получават милиони евро за нещо, което трябва да направят сами. Това е случаят с Турция. Как Европейския съюз ще се измъкне от този цикъл на предоставяне на средства, при положение, че ние не знаем къде отиват тези средства и какво се случва с тях на място, не се знае каква е ползата от тях. В заключение, да, е, това не са законодателни инструменти, но Европейския омбудсман явно заяви, че относно механизма за беженците в Турция, без значение от какво естество е инструмента, политическо или финансово, Европейската комисия е задължена внимателно да следи прилагането и ефекта на тези инструменти на място. Ефекта върху човешките права. Трябва да идентифицира потенциалните рискове на място – Повдигнахме въпроса и за споразуменията за създаване на тръстовете. Има доста обещаващи практики в това отношение. Например, фонда за Мадат. Това е добър, положителен пример за начина по който могат да се изготвят подобни споразумения. И това, което е направено в случай с фонда за Мадат, може да служи за примери за останалите доверителни фондове. Относно партньорствата с държавите членки. Отново повтарям, фонда за Мадат е един добър пример. Двустранните споразумения при двустранните споразумения се дава приоритет на конкретния интерес на определена държава членка – защо при делегираното сътрудничество трябва да има приоритет? Защо трябва да има значение кой ще извърши дейността и чии интереси се обслужват при външното сътрудничество? Например, в фонда за Африка, в проекта за Етиопия има проект, който се води от Италия. Целта е да се намали миграцията – Имаме и доверителен фонд с Колумбия, който определено обслужва интереса на Испания. Въпросът за европейската добавена стойност обаче е изключително важен и е, трябва да се обсъди. Ето защо трябва да се преосмисли и да се внесат корекция подхода към доверителните фондове, за да може да се върне доверието. Трябва да има внимателен надзор при използването на средствата на място. Това означава, че Европейската комисия, Европейския парламент и държавите членки трябва да свършат своята работа, за да не се стига до обратни резултати на тези, които се очаква да постигнат доверителните фондове. Това е последният слайд. Приканваме за ексанте, т.е. предварителна и редовна междинна оценка. Изключително важно е всяко финансиране да вземе предвид рисковете и действителността на място. Понякога в проучването ни стана ясно, че е, някои Някоя от информацията, която се подава на правителството, може да доведе до подкопаване на върховенството на закон. Последната ни препоръка. Имаме и други примери, като тези за Световната банка и ООН. Има възможност да имаме единен портал за европейските доверителни фондове с оглед на по-голяма отчетност. Ще спра до тук. Очаквам въпросите и коментарите ви. Благодаря за вниманието. Благодаря. Да разбирам ли, че господин Ферера няма да взима думата? Добре, нека да чуем защитата, а именно представител на Европейската комисия. Uh, uh, благодаря, господин председател. Пет минути. Не е честно. Обвинението имаше 10 минути. Но аз съм във вашите ръце, господин председател. Аз съм председател на оперативния борт на фонда за Мадат и на оперативната комисия за доверителния фонд за Африка. Тези доверителни фондове, които познавам, не са тези, които описаха току-що. Аз вярвам, че доверителните фондове, които бяха създадени, за целите е, на отпускане на помощ от страна на Европейския съюз и то напълно законосъобразно в рамките на европейското законодателство. Според мен тези доверителни фондове са най-добрата ни творба през последните години. Нищо не е перфектно, разбира се. В проучването се посочват някои важни аспекти и ние сме готови да помислим върху тях. Разбира се, не трябва да забравяме, че четирите доверителни фонда, които сега съществуват, и вие правилно казахте, че механизма за беженците в Турция не е доверителен фонд, а координационен механизъм, така че нека да ги обсъждаме отделно. Та тези четири доверителни фондове бяха създадени при различни обстоятелства, включително и различни политически такива. Ето защо смятам, че трябва да си извлечем необходимата полука и да видим какви са най-добрите практики. Смятам, че да, действително трябва да има спешни обстоятелства. Не са ли спешни обстоятелства, че в Йордания, в Либия, в Турция хиляди милиони хора живеят в палатки и се опитват да дойдат в Европа? Смятам, че доверителният фонд за Африка и този за Мадат бяха създадени бързо и бяха изключително ефективни за решаване на проблема. Разбира се, трябва да видим как точно се случи всичко и в проучването вие повдигате няколко важни въпроса, именно контрола на качеството. Разбира се, контрол върху качеството никога не е достатъчен няма достатъчно предварителна и последваща оценка. Но аз мога да ви уверя, че ние прилагаме една и съща система за оценка на качеството и един и същи мониторинг, който прилагаме към всеки един европейски проект, който е финансиран от бюджета или Европейския фонд за развитие. Фонда за МАДАТ но това въжи и за фонда за Африка. Тази година имахме три външни оценки. Първо по стратегията, второ по обучението и трето по а, проектите в областта на прехраната. Господин председател, вие се запознахте с тези проучвания. Вие знаете какво се случва на място. Много членове на Европейския парламент от КОН и от АФЕТ – познават проектите в Близкия изток и в Африка и всички те бяха убедени от необходимостта и ефекта на тези проекти. Мониторинга е ориентиран към резултатите, като всеки един друг проект, който Европейската комисия финансира. Престои одит и за доверителния фонд за Африка. Затова смятам, че по отношение на контрола на качеството се справяме добре. Всичко търпи подобрение. И това въжи за цялата система на Европейския съюз, не само за доверителните фондове. На следващо място участието на Европейския парламент. Нека да сме ясни. Доверителните фондове се финансират от вноски от бюджета и Европейския фонд за развитие и от вноски от държави членки или други държави, като Турция, Норвегия и така нататък. Участието на Европейския съюз за фонда за Мадат, например, се базира на решение, което се приема по смисъла на всяка, е, е, по, вся, по смисъла на процедура, която се прилага за всеки един проект, например комитологията. Тоест това е проект като всеки един проект, който финансираме в рамките на Европейския съюз. Когато говорим за доверителни фондове, сме готови да приобщим повече Европейския парламент. Разбира се, има споразумение, че а, членове на Европейския парламент могат да участват в заседанията на борда. А, това участие може да е по-активно, прави сте, но така или иначе имате право на участие. Европейския парламент преди ще има право на думата преди създаването на новите тематични доверителни фондове. Ще се консултираме до парламента и преди да създадем доверителните фондове за периода след извънредните обстоятелства. Ние изпълняваме правилата. През юни 2017 проведохме информационна среща с членове на Европейския парламент за фонда за Сирия – за МАДАТ. Запознахте се с проекта. Направихме ви брифинг за доверителния фонд за Африка в ДЕВЕ, в Пети, в Либе през 2017 година. Така че едва ли може да ни обвинявате, че а, няма парламентарен контрол. Още една минутка, ако позволите, господин председател. Има два довода, които са изключително важни в този контекст. От години и години Европейския съюз финансира доверителни фондове, които се създават от ООН и Световната банка. И това струва скъпо. Нямаше никаква видимост за участието на Европейския съюз. Имаше много малка възможност да се упражни влияние върху тези фондове. Смятам, че европейските доверителни фондове, колкото и да са неперфектни, дават много по-голяма гаранция. Да, някои от доверителните фондове, не всички, можеха да минат и през делегирано сътрудничество, но целта на доверителните фондове е да се увеличи видимостта. Агенциите на държавите членки никога не могат да бъдат на място, те не познават реалността, но пък отговарят много повече на искането ни за видимост, отколкото ООН, например. На второ място, присъединява се към призива на докладчика, че е по-добре да има по-добро финансиране за функция четвърта, вместо парите да се включват в МФР. Надявам се, че призива ви ще бъде чут за периода след 2021 година. За съжаление, обаче сега нещата стоят другояче. Нямаме механизми, които да служат за платформа на координация между това, което правят държавите членки по отношение на развитието и това, което правим чрез доверителни фондове. Държави членки, които дават 10 милиона на доверителни фондове, имат много по-голям интерес да контролират това, което се случва с тях, отколкото да действат сами. И накрая, географски обхват на доверителните фондове. Спомняте ли си, когато Кубане а, бе обсъден? Отидил в рамките на много месеци. А, хиляди а, хора бяха разселени. Те избягаха на турска територия. И след това стана и ясно, че настоящата ни финансова система не е достатъчно а, гъвкава, защото Либия и други държави бяха използвали Европейския а, фонд. Турция също е, се възползва от инструмента за предприсъединяване. Ирак също участваше в е, един инструмент и нямаше достатъчно средства, за да помогнем на тези хора, които се нуждаеха от вода, от сигурност, от е, образование. Чрез доверителните фондове, които създадохме сега, разполагаме с гъвкав инструмент. Последно изречение, господин председател. Доверителни фондове, които могат да отговорят на нуждите на беженците и мигрантите при спешни обстоятелства, когато те възникват възникнат. Днес финансираме проекти не само в Сирия, Ирак и Либия, в Армения, в Сърбия. Там също има бежанци. И а, това се случва благодарение на тази гъвкавост. 24 години работя за Европейската комисия и честно ви казвам, не съм виждал друг такъв гъвкав, ефективен и бърз инструмент. Моля ви, повярвайте ми. Благодаря. Мерси, благодаря ви. А, сега ще дам думата на колегите, които искат да се изкажат. Ще ги помоля да бъдат а, сбити, да се изкажат в рамките на не повече от а, минута. Кой ще вземе думата? Госпожо Макеван. Благодаря, господин председателю. Смятам, че истината е, че доверителните фондове са създадени по различен повод, по различно време, на различно място. И те се превръщат, имам усещането, в един нормален инструмент. Ние имаме нужда от гъвкавост по собствените си инструменти. Можем да помислим по този въпрос, когато създаваме новите инструменти, говорим това през май и юни. А, а, фонда за Африка, да има видимост за кого за собствените министри в съвета. За тях беше тази видимост. Турция и фондът имаше проблем. Решението беше политическо. Е, беше политическо решение това да се възпрепятства стотици хиляди хора да напуснат е, страната. Беше много ясно, че е, турците бяха ядосани, като бяха конфронтирани с този проблем с бежанците, бяха нарушавани човешките им права. Дали това е правилното решение е друг въпрос, но съм съгласна с ситуацията в Турция, че трябваше нещо да се случи и за това се създаде доверителния фонд. Ако погледнем фонда Беко, смятам, че този фонд е точно такъв, какъвто а, трябва да се използва в а, спешни ситуации, в ситуации, в които държавността не съществува. Това, което посочиха изследователите е, че един от проблемите с фондовете е свързан с това, че не могат да се разходват средства за малки проекти. На място има много НПО и ние се поинтересувахме как се финансират те. Те се финансират посредством европейските НПО и европейските агенции. Заради одита, значи, имаме повече режийни разходи е, за организации, които са над тях, само защото правилата ни за одит са такива. Това е нещо, което трябва да се промени при създаването на новите фондове трябва да сме подготвени, че при такива условия, при които се разходват в момента а, средствата по фондовете, има известни рискове. Аз съм председател на ресорната комисия и а, винаги съм искала а, да се предостави информация за фонда за бо, ам, беки в а, дадени страни. И наистина, ам, за да получи някаква информация, за да се откликне някакъв наш призив, трябва да мине много време. Ам, Относно фонда за устойчивото развитие, ние а, официално сме предвидили да има наблюдател от а, името на Европейския парламент. Това е нещо, което трябва да си има предвидие в бъдеще. Механизмът, свързан с доверителните фондове, трябва да съществува в някои случаи, когато има спешни ситуации, когато, да речем, е, има нещо, което е извънредно, но това с а, мигрантите не знам дали беше от този род. И а, не знам дали нашите вътрешни министри реагираха по съответния начин. Нашите фондове трябва да са гъвкави, за да постигнат целите, които сме им заложили. Благодаря, господин Комал има думата. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко ще спомена някои неща. В комисията тук говорим много често за необходимата прозрачност, свързана с бюджета. И сега доверителните фондове се оказа, че не допринасят за по-голяма прозрачност, точно обратното. На второ място Многократно беше посочено колко важни са тези доверителни фондове и за това, че ние можем да реагираме а, адекватно посредством тях. Обаче в някои случаи условията не могат да бъдат изпълнени. Затова трябва да помислим какво да променим в европейския ни бюджет, така че и с посредством него да можем да реагираме бързо и адекватно. На следващо място, място безспорно е, че ам, трябва да окажем подкрепа, когато това е необходимо в извредни ситуации. Помощта е необходима, обаче на нас ни липсват стратегиите, за да разпознаем проблемите на време и да ги разрешим на време. И в такъв случай не би имало никакви спешни извънредни ситуации. Точно в областта на проблемите, свързани с миграцията. Трябва да имаме дългосрочна стратегия, която да е адекватна, но тя и до ден днешен липсва. Благодаря ви. Thank you, uh, Chair. Благодаря, господин председателю. Това, което е очевидно за мен е, че каквато и да е формата на бюджета, която приемаме, независимо какъв механизъм приемаме, няма да можем да предвидим всяко обстоятелство, което може да възникне. И е полезно в резерва да има извест на гъвкавост под формата на инструмент, който да се използва в инфаредни ситуации, защото има неща, които не могат да се предвидят. Там, където има дефицит, свързан с отчетността, става ясен от тази страница, която показвам – и тук ясно се вижда, че парламента няма право на контрол в този процес. По този начин парламента става уязвим, комисията става уязвима, използването на фондовете става уязвимо, защото може да се стига до злоупотреби а, при разходването на средствата. Затова е необходимо да коригираме тези пропуски и да отстраним този дефицит, защото само по този начин ще можем да гарантираме, че фондовете, които са необходими за тези спешни ситуации, наистина се използват ефективно, а не се използват като механизъм, който да подкопава изграждането на институциите, които ние искаме да съществуват в дългосрочен план, ако продължава тази стратегия, тя наистина е доста погрешна. Благодаря ви. Да, става ясно, че с тези фондове се опитам да компенсираме липсата на гъвкавост. Изненадваща беше способността на Европейския съюз да създава практики, които да противоречат на основните бюджетни принципи. Механизмата за Турция ще бъде включена в бюджета. Това не е доверителен фонд, но ще се използват заделените средства, т.е. разхода ще бъде от 3 милиарда, но бюджетът ще бъде отразен като 1 милиарда, тъй като пряко се заделят средствата в а, механизм подкрепа на Турция. Ми се струва, че тук безспорно има пропуск от демократична гледна точка. А по отношение на другите фондове, струва ми се, че целта им всъщност е да имаме нужни елементи на политическата риторика за политиците, т.е. правим нещо за Африка. Всичко това е чудесно от а, медийна гледна точка, но в крайна сметка не е достатъчно, защото по този начин бюджета ни дава възможност да отговорим наистина на създаден, създадената кризисна ситуация. Споменахте фондовете, предоставени от а, Швейцария и Норвегия. Действително това са значителни средства, които не се появяват в а, бюджета на Европейския съюз, а пряко стигат до някои страните на политиката на сближаване. И по-конкретно какво става по отношение на отворителните фондове. Отново има слабости от гледна точка на прозрачността. Когато се опитваме да обясним, че Брексит може да доведе до загуба на 14 милиарда, но може би ще има и средства, които да са на равнището на средствата, които внасят Норвегия и Швейцария. И ако спитате да потърсите в бюджета къде са тези средства, ами няма да ги видите, защото по специфични причини тези средства отиват директно в някои страни от политиката в сближаване. Представителят на Европейската служба за външна дейност също е поискал да вземе думата, господин Филип Берто. Moment, но за съжаление мога да ви дам думата съвсем накратко. Добре, ще бъда много лаконичен. Исках да коментирам два въпроса, повдигнати в рамките на дискусията. Първата е свързана с употребата на средства от Фонда за развитие за други политически цели. От една страна държа да потвърдя, че сме длъжни съгласно член 21 от договора да гарантираме последователност и съгласуваност на външната дейност, т.е. съгласуваност на различните политики за развитие и други към общата външна политика на Европейския съюз. И от тази гледна точка можем само да се радваме, че инструментите като доверителните фонда биха могли да допринесат за по-цялостната външна дейност на Европейския съюз и политиката им към тези партньорски страни, особено в в случай на криза. Разбира се, обаче е, цел... не биват да бъдат е, използвани тези средства за целите на вътрешната политика. А ми се струва, че Двойтълният фонд за Африка се занимава с въпроси като защита на мигрантите и други, които отговарят на исканията на конкретни държави, които са непряко засегнати от миграционните потоци, реинтеграцията на мигрантите, подкрепата за предоставяне на средства за тези хора. Всичко това са елементи на развитието и не можем да ги сметнем за отклоняване основните цели на доверителният фонд. Друг важен аспект е свързан с конфликта на интереси. Струва ми се, че има добавена стойност в цялостната дейност на Европейския съюз и на неговите държави членки, който политика, която се изразява в различни проекти, различни действия, включително и чрез обучение и изграждане на капацитет в трети страни, трети страни. Съвместната работа по всички тези аспекти е много важен елемент от цялостната външна дейност на Европейския съюз, както беше потвърдено. Благодаря ви трябва вече да приключваме и да преминем към следващата точка от дневния ред, но бих искал да кажа на различните участници на, по различните дейности, че все пак в някакъв момент ние трябва да имаме възможност да заявим ясно какво прави Европа по отношение на миграцията. Не можем да кажем, че чрез тези фондове и а, с а, този вид а, структуриране, което е много интелигентна от една страна, не е много лесно разбираема. И когато в качеството си на членове на парламента и онези, които ще, се, ще са кандидати по време на изборите до година, ще трябва да защитят нашите дейности. Тоест ще трябва да може много ясно да покажем какво точно правим. Какво значи точно доверителният фонд за Африка? различни са проектите и дейностите, които имат за цел да сложат да премахнат причините за миграционния поток, но не е много ясно какво точно, как точно се проявяват и се съгласуват помежду си тези дейности организираме те наречените ръководни комисии или комитети, където има много голям брой участници, но не сме много убедени каква точно добавена да е стоеност от този вид инициативи. Благодарим за двамата специалисти, които ни предоставиха своя анализ и своите препоръки, но много обнадеждаващ е фактът, че има значителна маржове за действие. А сега продължаваме с а, Турция и механизма за бешенците в а, Турция, което всъщност е обида към а, бюджетната честност, както може би си изпомняте. Имахме, поставихме въпроса в рамките на помирителната процедура за бюджет и се питахме дали няма този механизъм за Турция да бъде включен в бюджет за 2018 година. Отговорът беше не и само два месеца и половина по-късно, т.е. два месеца и половина след началото на финансовата 2018 година, отново разкрещаме този въпрос. Миналата седмица Европейската комисия предложи удължаване на механизмат за защита на Турция за 2018-2019 година с 3 милиарда, като това беше само да се 2000 и 16-2017 година, като се предлага по същия начин да се финансира както първият етап, т.е. 1 милиард от бюджет на Европейския съюз и 2 милиарда от други приходоисточници, държавите членки, безспорно с участието и на Норвегия и Швейцария. Европейската комисия вече прие решение в това отношение. Можем само да изразим съжалението си, че не бяхме предварително осведомени поне или някой не ни попита как точно Европейската комисия възнамерява да обезпечи един, този 1 милиард идващ бюджет на Европейския съюз. Целта на днешното изслушване е точно това да стане ясно и се надяваме препоръките позицията на Европейския парламент да бъдат отразени, за да преди да се вземе окончателното решение без нашето становище. Ние все пак сме един от бюджетните органи. Давам думата на представител на Генерална дирекция бюджет на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да ви представим по-подробно предложението на Европейската комисия за продължаването и удължаването на механизмата за бежанците в Турция. Бих е, искала най-напред да уточня, че при представянето на, при лансирането на дебата за бъдещата многодишна финансова рамка, комисарят Оттингер първи обяви решението на Европейската комисия, т.е. парламентът беше осведомен същия ден, дори беше осведомен преди съвета. Ако не се лъжа, съвета беше осведомен чак на следващия ден на заседанието на Корпер. Така че от тази гледна точка ми се струва, че комисаря искаше да покаже колко е, е голямо, колко е важна роля играе Европейският парламент, като обяви решението преди да го обяви в съвета. Това е много ефик ефикасен инструмент за подпомагане на беженците извън Европейския съюз. Имаше доклад, който беше прият миналата седмица. Имаше и среща на 9 марта на координационната група. Инструментът е много ефективен, не само заради това, което ам, прави на място, Ами освен а, това се дава възможност за ефективна координация на държавите член, които участват в него. Нашият анализ а, е много положителен. А, анализът е свързан и с координационната комисия. На място се усещат вече въздействията на взетите решения моят колега от Генералната дирекция ще се спре по-подробно на този въпрос. Но на 18 март 2016 година беше взето решение за допълнителни средства в размер на 3 милиарда евро за бежанците в Турция, като първия средство по първия транш трябваше да се използват изцяло. Първоначално като предоставена на 3 милиарда все още не са разходвани изцяло, 72% са изразходвани. Защо е така? Защото последните развития в Турция са подложени на критика, има проблеми с върховенството на закона и правата на човека и комисията смята, че това е правилният момент да се предложи удължаване на механизма и най-вече възоснова на факта, че Турция е спазила е, своите ангажименти пред поети през март 2016 година и най-вече, що се отнася до ангажиментите, свързани с бежанците. Ето защо комисията миналата седмица прие това решение да предостави допълнителни средства за този механизъм и да удължи неговото действие. Давам думата на Нидя Феран, който е директор на ресорната генерална дирекция отговаря за този механизъм за Турция в Европейската комисия. Тя ще очертае някои бюджетни аспекти. Благодаря ви. Ще обобщя основните постижения на този механизъм и ще споделя информацията с вас, която е публична за целите на прозрачността. Има втори доклад който е публикуван в деня, в който беше одобрен и втория транш за механизма. Нашите постижения бяха обяснени на срещата на Координационната комисия на 9 март. Вие също сте поканени да участвате в заседанията на тази комисия с цел постигане на пълна прозрачност. Има редица инициативи, които са донесли до големи паузи на място. Първо, ам, мрежата за сигурност при спешни случаи, като а, посредством този инструмент а, са преместени по безопасен начин милиони бежанци. Също се е осигурен достъп до здравоопазване и образование на 300 000 деца в Турция като а, така а, се постига целта за избягване на проблема с изгубеното поколение. На място се извършва обучение а, по турски език. Освен това се оказва помощ в областта на здравоопазването. Спешна помощ също се а, оказва. Имаме и мобилни звена там на място, които да оказват а, съдействие. вакцинации се извършват на децата, както и редовни лекарски прегледи. Виждате колко ефективен е инструмента на място. Трябва да се вземе предвид, че декларацията ЕСА и Турция продължава да се изпълнява. Държавите членки потвърдиха единодушно, че е стиг се е стигнало до момента да се мобилизира втория транш от, а, на механизма. Ем, ситуацията е спешна до известна степен. Както казах, един от най- ефективните постижения в областта на образованието и е много важно да се избегне този проблем, свързан с изгубеното а, поколение. 300 хиляди деца са върнати в училище. Има такава програма, която изтича края на октомври. Необходими са нови подготовки, за да се предвиди удължаване на този договор е, за образованието на децата бежанци. Трябва сега да се предприемат мерки, за да могат е, всички процедури да бъдат е, задвижени за може да се предвиди из, ам, корекция в бюджета и да се отпусне втория транш. От 2 до 5 юли най-късно се очаква да се ам, приеме това а, предложение за коригиращ бюджет. участниците в Координационната комисия на 9 март получих информацията, че комисията ще работи по взимането на това решение за удължаване срока на действието на механизма. Давам основно думата на моята колега. Когато ам, беше представено предложението на комисията в съвета, някои държави членки реагираха много силно. ставаше въпрос за това и всичките 3 милиарда евро да се предвидят от европейския бюджет. Но това не е най-удачният подход, защото ам, ще доведе до използването на голяма част от маржовете за поети е, задължения, както и цялото разходване на средствата по функция четвърта. Това би повлияло и на цялостната МФР. Има много големи потребности, свързани с сирийската криза и с Централно-Средиземноморския маршрут. Европейския съюз има плати ангажименти в тази връзка функция 4 също е предвидена и за други цели, за подпомагане на младите хора. Имаме и средства по функция 1Б, които са предвидени за подпомагане на младежите. предвижат се и други използването на други пера от бюджета. Необходимо е да има балансирано финансиране, като 1 милиард от европейския бюджет и 2 милиарда да са от а, националните бюджети. А, този вариант а, доведе до а, висока степен на поемане на ангажимент от страна на държавите членки. Този механизъм не е свързан с изпращане на средства а, в Турция, а тук става въпрос по-скоро за финансиране на програм в областта на образованието и здравеопазването. Много е важно това споразумение да функционира и по отношение на управлението на миграционните потоци, които са насочени към Европейския съюз и се надяваме с това предложение да можем да пронесем за по-добро управление на миграционната политика. Благодаря ви, госпожо Калвиньо. Благодаря на вас, госпожо Феран. А сега давам думата на общият ни докладчик за бюджета Зигфрид Морешан. Благодаря ви, господин председател, както казахте, с пълно право в запиталните си думи. Разбира се, когато договаряхме бюджета за 2018 година, бяхме наясно, че ще се стигне до тук и че ще трябва заедно с е, комисията и съвета да вземем решение дали да бъде удължен механизмът за бежанците в Турция или не. Най-напред, госпожо генерален директор, бих искала, да, бих искала да ви благодаря за присъствието днес в Европейския парламент. Разбирам, че е много натоварен периодът в вашата генерална дирекция, така че високо ценим вашето присъствие сред нас днес. Бих искала да направя три коментара. Първият е свързан с сътрудничеството между парламента и комисията. Вторият е свързан с ролята на парламента и Третият ми коментар е свързан с финансирането на механизма за бежанците в Турция. Относно сътрудничеството между комисията и парламента. Съм на мнение, че настоящото решение и проектът за колегиращ бюджет, който ще ни бъде представен, ще са сред най-важните сред най-важните ПКБ през текущата година. Сумата е значителна, общественият интерес ще бъде много голям и политическото значение на това решение и за съвета, и за парламента, и за комисията ще бъде съществено. Ето защо трябва да работим по тази тема в дух на честно сътрудничество. Както знаете, при създаването на механизмата за Турция, ние научихме е, създаването на този механизъм от прескомитетата. И тук в парламента заявихме, да, даваме си сметка, че се работи при изваредни обстоятелства, че има спешна нужда, но моля ви да не го повтаряте същото нещо за бъдеще. Факта, че веднъж се примирихме с този факт, но не искаме това да се случва за бъдеще, не значи, че искаме това отново да се случва. Значи, че ние очакваме за бъдеще парламента да бъде част от цялостния процес. И да, госпожа генерална директор, като цяло сте права. Любезно осведомихте Европейския парламент незабавно след приемането на решението от колегиума на комисията, което беше удачно, но пък смятаме, че не беше а, добре, че решението изтече в пресата преди ние да бяхме осведомени, преди комисарията официално да ни осведоми вече посетох тази новина в Политико и не съм съгласен, че този тип сведения първо трябва да стига до пресата преди да стигне до Европейския парламент. Полезно би било също така да ни кажете кой точно е изнесъл тази информация до медиите преди да бъде осведомен бюджетният орган. Като вече казах, предвид а, голямото значение на това решение, този механизъм, е много важно да работим в дух на откровено сътрудничество. И по време на помирителната процедура за бюджет, аз си мислех най-вече за механизма за Турция, маржата по функция четвърта и факта, че ще разполагаме с нужната гъвкавост да предприемем решение за механизма за бюджета в Турция. И колеги, тук всички знаете колко ам, строг бяга в иска разискванията по функция четвърта. Непрестанно повтарях, че трябва да оставим нужният марш за механизма за Турция. Така че сме готови да си сътрудничим с вас по този въпрос. Готови сме да проявим отговорност, но разбира се, ни трябва и повече прозрачност и трябва да сме част от процес, да участваме в процеса. На второ място, днес чухме представяне на проучването за управлението на доверителните фондове и в този контекст беше споменат и механизмът за Турция. Никой не постави под въпрос спешно, спешните обстоятелства, при които беше създаден механизма за Турция. И съм съгласен с положителната ви оценка за постигнатото на място и напълно и подкрепям в тази оценка. Но беше поставен въпроса за контрола, за демократичният контрол и фактът, че Европейския парламент не е част от ръководният комитет на механизма за бежите в Турция. Така че въпросът ми за Европейският към въпросната комисия е защо при предложението ви за удължаване на механизма за Турция не предложихте Европейския парламент да стане член на ръководният комитет, предвид, че държавите членки, Европейската комисия и съвета са част от този управляващ орган. И последният ми коментар. Не еднократно сме обсъждали колко много предизвикателства трябваше да преодолеем от началото на текущната механизма МФР. Трябваше да финансираме нови приоритетни политики, без да разполагаме с нови средства, чрез прехвърляне на финансови средства, което пък се отрази на някои текущи проекти, някои от традиционните приоритети на Европейския съюз. Разбира се, не мога да изкажа конкретно мнение за финансирането, преди да сме се запознали с проекто бюджета на Европейската комисия, но бих искала да подчертая, че сега повече от всякога през този период на настоящата МФР, че новите приоритети се нуждаят и от а, нови източници на финансиране. Успяхме да заделим 250 милиона марш по функция 4. В а, общо в бюджета сме предвидели 1,6 милиарда марш за бюджета, т.е. общо 3,2 милиарда евро сме заделили в всички има бюджета като цяло. Тоест, ако действително се предложи финансиране в размер на 1 милиард евро от бюджет на Европейския съюз и 2 милиарда от държавите членки. Смятам, че би трябвало този 1 милиард да се търси от нови средства за бюджета, а не от преразпределяне на вече заделени средства, защото знаем колко много вече съществуващите програми страдат от ограничаването на финансирането. Това, разбира се, е само предварителната ни позиция. Ще имаме по-конкретни реакции в момента, в който се запознаем с проекта с Кукриеш бюджета който ще ни постави комисията и още веднъж ви благодаря за присъствието днес сред нас. Очаквам а, по-нататъчните ви коментари и отговор на конкретните въпроси, които ви зададох и очаквам а, сътрудничеството ни в дух на честна а, партньорство, предвид колко е важна темата, която обсъждаме. Благодаря ви. Думата има господин Денано. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да се е, съгласим напълно с, е, с казаното току-що от е, докладчикът ни Мурашан. Смятам, че той отлично обобщи най-важните за нас елементи. Държавите членки се опитват да организират общите политики извън общите правила на Европейския съюз, т.е. извън рамката на процеса на обикновената процедура. За нас, в крайна сметка, се превръща в проблем. Освен това, се си позволяват да теглят от общата каса без да иска становището ни, което е нарушаване на доверието, което е неприемливо за нас. И мога да ви кажа, че а, днес за мен сме преминали а, червената линия, че трябва да се върнем към нещо по-нормално като поведение. Механизмата а, всъщност, извинете, въпросът за бежанците надхвърля механизма за Турция. Това е много по-масштабен проблем, който трябва да се разреши на европейско равнище и затова всички програми, свързани с бежанците, трябва да станат част от бюджета на Европейския съюз. Това е важното, което трябва да отбележим и трябва да устояваме тази позиция. Тоест не можем да си позволим такива подобни политики да се множат. Важно е Европейския съюз да продължи да функционира нормално с правомощите на правомощията на двамата законодатели. Господин Али има думата за една минута. Председател, уважаеми колеги, а, искам да благодаря за предоставените подробности по втората фаза от а, механизма за сътрудничество с Турция. А, както се вижда от решението на комисията, втората фаза не се различава съществено от първата фаза нито по продължителност, нито по размер на финансовите ресурси, които а, трябва да бъдат предоставени също въжи и за модела на осигуряване на средствата от двата източника, от бюджета на Европейския съюз и приноса на държавите членки. Ситуацията с бежанците в Република Турция към настоящия момент не се е променил съществено. От момента, когато механизмът беше представен за първи път, единствено броят на бежанците се увеличил на повече от 3,5 милиона души и това, което беше споменато и от комисията, е, има над 284 хиляди новородени деца и 1 милион деца, които са на училищна възраст. И в този аспект, от тази гледна точка, за нас е важно да оценим е, нивото на изпълнение на е, първата фаза, да посочим недостатъците и да видим какви са причините за и необходимостите за тяхното преодоляване. Стъпвайки на тази основа и използвайки уроците от практиката, ще ни бъде по-лесно да се справим с предизвикателствата, свързани с реализацията на втората фаза. И в този контекст бих искал да повдигна няколко въпроса. Първо, основните принципи, които направляват работа по този въпрос, са скоростта, ефикасността, ефективността, а така също и доброто финансово управление – този механизъм за сътрудничество трябваше да мобилизира 3 милиарда, милиарда евро за периода 2016-2017 година. Е, бяха ли всички тези основни принципи реализирани на практика при изпълнението на първата фаза? И втория ми въпрос е, в края на 2017 държавите членки бяха, бяха предоставили близо 1,5 милиарда евро, като 87% от тези средства бяха изплатени. Като се има предвид, че се очаква остатъкът от е, финансовия ресурс да бъде разпределен през 2018 и 2019, като крайният срок за плащанията е 2021, бихме ли могли да твърдим, че втората фаза на механизма ще бъде изпълнена в по-стриктни времеви рамки? И накрая, бихте ли ни информирали какви са общите очаквани разходи за менеджмента на механизма и на финансираните проекти, както и каква е вашата оценка за ефективността на управлението? Мерси. Благодаря ви за спитото изказване. Думата има госпожа Гресне. Благодаря. Аз съм, съм малко раздразнена от този дебат. Аз смятам, че вече сме стигнали до този транш, втори транш от 3 милиарда. Искам да попитам как изглежда графика. Турция междувременно е, участва и в война и също става причина за значителни потоци от е, бежанци, защо Турция се взима е, е под е, крилото на Европейския съюз и все още се предоставят средства. Аз съм изцяло за този механизъм. А, наистина, на място нещата вървят добре, ние също бяхме а, там, а, но средствата, които се изпращат а, към Турция са значителни относно училищата, здравеопазването и така нататък. За това знаем вече, но а, не са Смятате ли, че малко не е удачно да се финансират военните действия в Сирия от страна на Турция, където се избива местното население? Мадам Гордия Благодаря ви. Госпожа Гордия Забал има дума. Gracias, presidente. Muy rápido, porque, bueno, todos... Благодаря ви, господин председател. Ще бъда съвсем лаконична. Знаем, че броят на бежанците в Турция е много голям участие, тъй като Европа отказа да приеме тези бежанци. Ето защо е съвсем логично и справедливо да продължаваме да оказваме финансова подкрепа за приемат на бежанците, за осигуряване на здравна помощ, на възможността да ходят на училище. Но съм съгласен и с, съгласна и с извода, че в момента отношенията ни с Турция са доста чувствителни. Положението с правилата на човека в Турция Турция в момента е много проблематично. Никак не е лесно за непредседените организации да вършат своята работа. Свободата на пресата е поставена сериозно под въпрос. И от тази гледна точка е важно да не забравяме, че именно бежанците са тези, които страдат от липсата на действия от страна на Европейския съюз. Затова имаме нужда от два много ясни критерия. Първо, да определим ясни условия, които да позволят а, изчерпателен контрол за начин, по който се разходват тези средства до последният евроцент, за да сме наясно, че и последният цент, който сме отпуснали, отива за бежанците, а не за турските власти, които биха могли да ги използват за други цели. Що се отнася до европейския бюджет? Говорим за 1 милиард евро, т.е. една трета от общият а, а, общото финансиране на механизма от 3 милиарда евро, което е от който ние можем да предоставим. Т.е. не може и 3 милиарда евро да дойдат от наша страна. Имаме нужда от по-изчерпателна МФР. Ще дам думата на всички, които се е поискали, но ще ви помоля действително, колеги, да бъдете кратки. Господин Колмел има думата. Vielen Dank, Herr благодаря, господин председателю. В Германия, когато се говори за управление на а, времето и някой има проблеми да се справи с а, отреденото му време, за него се казва, че коледа е дошла по-рано. Ние разглеждаме ситуацията като ам, много спешна, въпреки че нещата са обозрими. На 3 октомври договор с Турция а, изтича, но това не е нещо ново за нас, това го знаем. Освен това, трябва да кажа, че имаме нужда и ясна стратегия и ясна цел, свързана с това какво искаме да постигнем в областта на миграционната криза. Искаме да помогнем, разбира се, Европейския съюз вече го направи и трябва е, помощта да е свързана с ясни политически цели. Ако не ги заложим, ще се стигне до там, че всяка година трябва да плащаме все повече за отделни кризисни региони, за отделни горещи точки, без да постигнем желания резултат. За това имаме нужда от съпътстващи цели. Имам и конкретен въпрос. Имаме споразумение с Турция е, в размер на 3 милиарда евро. 1,85 милиарда евро вече са изплатени. Преди да се взима решение за допълнителен 1 милиард, да нека да се знае е, защо е, тази сума до тези 3 милиарда евро не е изплатена изцяло. Нека сега да се отговори на този въпрос, а не след няколко месеца. Благодаря, господин Хауърд. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да отбележа, че казаното от госпожа Градия Сабал Губял за коментарското с които напълно мога да се съглася и не еднократно съм го заявявала и тук в тази комисия. Очевидно е, че имаше много, тежки хумани... много тежко хуманитарно положение и много сериозни потребности, когато беше създаден механизъм от Европ... страна на Европейския съюз. И в основа на, на всички участници на място, които се срещнах, останах с извода, че сме свършили отлична работа, с което си заслужава да се гордеем, защото основната ни цел беше да осигурим нужната хуманитарна помощ. Все пак обаче бих искал да ви предупредя, че има и опасност, свързана с а, настоящото положение, т.е. че има опасност Европейския съюз да финансира този механизъм до безкрай. Имаме нужда от някаква стратегия за излизане от а, механизма, как и кога не знам, но се надявам Европейската комисия да излезе с такава стратегия, за да гарантира, че ще може да се оттеглим от този механизъм за подкрепа, възможно най-добре. Да, благодаря ви. Сега ще помоля двамата последни оратори да бъдат наистина много успети, господин Депре. Съвсем набързо, господин председател, винаги съм смятал, така че мнението ми не беше сред а, това на мнозинството. Винаги съм смятал, че договорът за подиспълнителите, който сключихме с Турция, за да се заеме с а, беженци, които ние не искахме при нас, е механизъм, който трябваше да подкрепим, тъй като положението беше доста чувствително тук в Европейския съюз. Но имам и два въпроса към Европейската комисия, които до голяма степен съвпадат и с въпросите на господин Ховард. В момента, в който сключихме, т.е. дадохме съгласието си за първият транш от 3 милиарда, всички знаехме, че ще има и втори транш. И в момента, в който се направи предложението за бюджета през 2018 година, Европейската комисия не включи включи това предложение. Тоест, справяхме се, че няма да има такъв втори транш, макар че бяхме наясно, че ще има такъв. Така че към Европейската комисия мога само да кажа, че оставаме с впечатлението, че имаше липса на предвидливост тук. И вторият ми въпрос е същия въпрос на господин Хауърд. А именно, колко време точно още ще плащаме? кога ще приключи споразумението с Турция и в кой момент ще заявим, ами част от тези бежанци вече не са бежанците, които съвпадат, които влизат в това споразумение, са бежанци, които се намират на турска територия. Благодаря ви и Мисля, че това не е дългосрочно решение, а някакво краткосрочно решение, като лекопласт. Европейците е, не можеха да поемат тези бежанци и отговорността с тях. Така че започнахме да мислим малко по-дългосрочно. Желаят ли държавите членки да продължават да плащат? Нека да започнем да решаваме конфликта. Как можем да помогнем на бежанците, така че те да не трябва да напускат държавата си на происход? Нуждаем се от по-дългосрочен и холистичен подход. Благодаря ви. Ако можехме да гледаме темата в контекста на бюджета за 2018 година, щяха да ни съдят. Сега обаче обсъждаме е, въпроса дали за милиардите, дали за маржа, дали за преразпределение на средствата, какво точно ще се прави. Моля Европейската комисия да отговори. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за дискусията. Отбелязахме си направените коментари и предложения. Три неща бих искала да кажа. Но най-напред Европейската комисия и Европейския парламент са съгласни относно предизвикателствата, които стоят пред нас. Трябва да намерим правилния баланс и правилното решение на тези предизвикателства. Първото нещо, което искам да кажа във връзка с прозрачността и отчетността. Съгласни сме с Европейския парламент, необходимо е прозрачността и отчетността да се увеличат. Ето защо настояваме и поканихме Европейския парламент на всички срещи на комисията за мониторинг. В тази комисия обсъждаме подробното прилагане на механизма и на последното заседание заявихме, че Европейската комисия изготвя своето решение за това предоставяме месечни доклади на Европейския парламент. Предоставяме и таблица за прилагането на проектите. Ще има повече подробности в годишния отчет. Готова съм да приема и допълнителни препоръки от ваша страна, но по отношение на предоставянето на информация на Европейския парламент, аз наистина упражнявам максимален натиск и това е максималното, което можем да ви предоставим. Ако искате още доклади, кажете. Предоставяме ви месечни доклади, подробни доклади, технически такива, подробно ви информираме в рамките на комисията, какво повече да направим, за да има повече прозрачност и отчетност относно управлението на механизма. Е, разбира се, няма да прекалявам, ако кажа, че това е едно, един нов правен инструмент. В крайна сметка, е, имаме различен начин на координиране на действията, но така или иначе ние взимаме и управляваме парите, които бяха в инструментите за предприсъединяване и така нататък. Изцяло се вписваме в правилата, които се прилагат към европейския бюджет. Втори коментар във връзка с финансирането. Да, действително, когато обсъждахме тази годишния дебат, взехме предвид темата. Изцяло споделяме подхода на парламента. По-голямата част от финансирането трябва да идва от маржовете, гъвкавостта и така нататък. Това е подхода на комисията. Само малка част идва от хуманитарната помощ. В крайна сметка това си е хуманитарна помощ. И имаме нужда от такава в това отношение, но останалата част са свежи пари, идващи от маржовете. Това е нашето предложение. На трето място по политически и своевременни а, решения. Някои от вас казаха, че отношенията ни с Турция са деликатни. И това е така. И това обяснява защо е, същевременно ние увеличаваме финансирането, за да отговорим на нуждите на беженците. И тогава имаше политическо съгласие да намалим средствата, които се отпускат в рамките на инструмента за предприсъединяване. Значителни средства е, ще бъдат взети през следващите години. Част от тях бе махната тази година и част от тях ще, ще има предложение за намаляване на част от тях и и следващата година. Т.е. опитваме се да намерим баланс между различните инструменти, за да може да се насочим към приоритетите. Колежката след малко ще каже как гарантираме, че средствата стигат до бежанците. Е, напълно сме съгласни с вас, това е основната цел на механизма. Политическото предизвикателство обаче е свързано и с времето. Ако направим предложението прекалено рано, тогава не спазваме правилото, по смисъла на което механизма ще продължи да се прилага. При положение, че сме проверили дали условията са на лице. Искаме да има последователност в проектите. И затова помислихме, че стигаме до края на възможностите за поемане на ангажименти и за плащане в рамките на механизма и затова решихме, че няма да закъснеем след като, изле, е, след като изтекат поетите задължения за тази година и тогава вземем решение. И отново в това отношение търсим баланс. Предоставяме подробна информация във връзка с изпълнението на проектите и търсим добър баланс, просто да се знае, че стигаме момента, в който трите милиарда ще бъдат изчерпани и че е дошло време за гласуване на следващите а, средства. Както госпожа Миряда и останалите казаха, опитваме се да намерим някакво дългосрочно решение. Няма да можем да го обсъдим днес тук, но със сигурност ще имаме възможност да го направим в рамките на една стабилна за бъдещето рамка. Председателя ще имаме възможност да обсъдим и тази тема. Госпожа Феран, много ви моля съвсем накратко, защото вече закъсняваме. Благодаря съвсем накратко. Три неща във връзка с политическите отношения ЕСА Турция, механизма, изпълнението и е, стратегията за е, излизането от механизма. По отношение на факта, че механизма не представлява обещетение за Турция. Този механизъм е насочен към бежанците. Той е само една част от многото елементи в сътрудничеството ни с Турция. Комисарят Хан вчера присъства на заседание на АФЕД, за да обсъди стратегическия диалог по отношение на инструментите за предприсъединяване. Европейската комисия предлага 779 милиона евро да бъдат съкратени от средства, включително и за Турция, в следващите три години. Така че механизма той не е за турското правителство, а за бежанците. По отношение на изпълнението. Бързото ефективно изпълнение, изпълнение при спазване на принципа за доброто финансово управление. Това са основните ценности на механизма. В момента Сметната палата изготвя доклад за одита, ще го публикува преди лятото и там ще бъдат предоставени всички гаранции, че принципа за доброто финансово управление е спазен. Или че не. Това е част от прегледа на изпълнението. На този етап сме разходвали 1 милиард 850 хиляди евро. Ще попитате защо а, само толкова, защото спазваме принципа за добро финансово управление и за да спазим финансовия регламент на Европейския съюз, ние изплащаме в рамките на различни траншове. По-голямата част от договорите бяха подписани, което означава, че по-голямата част от средствата се използват. Окончателните плащания ще се извършат, когато приключат проектите. В рамките на проектите има такива за инфраструктура, например изграждането на две болници. Окончателното плащане за тези болници ще бъде направено след няколко години, 2020-2021 година, крайният срок е 2021. Но са записани тези ам, бюджетни кредити и инфраструктурата в момента се изгражда. Благодаря. Не трябваше да говорим за фасилити за Турция, механизъм за Турция, трябваше да говорим за механизъм за сирийските беженци. Моля ви, господин Морешан, заключителни думи от ваша страна. Няма какво да добавя. Благодаря още веднъж на Европейската комисия. Благодаря и на колегите, които се включиха в дебата. Варно Европейския парламент също да участва, за да може Европейския парламент да изпълни ролята, която играе в това отношение. Благодаря. Благодаря. Вие ще отговаряте за бюджета за 2019 година. Тогава ще имате бюджетни кредити за сирийските бежанци в Турция. Благодаря на всички. Сега преминаваме към гласуването. Скъпи колеги, моля да сложите електронните си карти в машинките пред вас. Нека да направим един тест. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Ой, Scrutin est Край на гласуването. Мерси. Благодаря ви. Най-напред ще гласуваме бюджета за 2018 година. Ще дам думата на докладчика, за да ни представи проекта за трансфер. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, тук говорим за трансфер, който не е проблемен. 2017 година, имайки предвид късното а, приемане на правното основание, 580 хиляди, които трябваше да а, покриват започването на проекта бяха прехвърлени бяха прехвърлени за предложението за Wi-Fi. Агенцията трябва да изпълни проекта. 700 и 20 000 евро бяха разписани съответно в бю... кредити за поети задължения, за да може да се покрият разходите. 347 000 евро са включени в СЕФ и 377 000 евро трябва да се върнат от Wi-Fi. За това става дума. Получихме писмен отговор на Европейската комисия на всички въпроси, които зададахме. Предлагам ви да подкрепим трансфера. Така ще се приеме и правото основание за Wi-Fi for EU. Благодаря. Преминаваме към е, електронно гласуване. Начално гласуване. Моля, бъдете. Скрътайн клуб. Край на гласуване. 29 гласа за, 2 ма въздържали се, приема се. Nous avons maintenant un vote sur euh, la localisation du siège de European Banking. Сега ще гласуваме местонахождението на седалището на Европейския банков орган. Изменение 9. Изменение 5. Нека ги гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 1. С устно изменение на докладчика. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2. За? Против? въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се. Не е много ясно, нека да проверим. Е Начало на гласуването. Demande à voter. Край на гласуването. Приема се 19 гласа за, 13 против. Изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме целият текст с измененията. По именно гласуване. Начало на гласуването. Е, Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за, 4 против и 1 глас въздържал се. Доклада на колегата Омарже. Економическо, социално и териториално сближаване на Европейския съюз, седми доклад на Европейската комисия. Нека да ви уточня относно списъка за гласуване, който бе разпространен по повод този доклад. Моля ви да имате предвид следното. Ще има, имаше много искания за разделни гласувания по параграфи, част от компромиса. Това са изменения 6, 25 и 28. изменение 14 не е съвместимо с компромис 2 което означава, че той ще падне, ако компромисни 5 бъде прият. Коментари не виждам. Преминаваме към режим на гласуване. Заповядайте. I would like only to explain... Нека да обясня. Аз прочетох текста, параграф 1. Ако се приеме компромиса, искам да оттегля изменение 6. Изтеглят изменение 6, ако... Да, добре, благодаря. Така ще спечелим време, ако се приеме, разбира се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Et donc, euh, nous passons à l'amendement. Което означава, че преминаваме към изменение 9 с разделно гласуване, първа част. За, против, въздържали се. Нека да проверим електронно гласуване, начало на гласуването. Всички гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се 18 гласа против, 12 за. Втора част за. Против. Мисля, че резултатът е същия като по първата част. Отхвърля се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. За против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се. Нека да проверим начало на гласуването. Е Край на гласуването. Отхвърля се 17 гласа против, 14 гласа за, 1 въздържал се. Изменение 17 за, против, въздържали се. Нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 16 глас против, 15 за. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против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 на изменение 28. Скрутен е оuvert. Всички ли гласуваха? Отхвърля се 19 гласа против, 13 за. Изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 32 в две части. Първа част за, против, Нека да проверим електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването отхвърля се 18 гласа против, 15 за. Втора част. Et si la première partie tombe, la deuxième tombe également. Donc, à... Добре, изменение 33. Приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме целият текст. По именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 29 гласа за, 4 против. Поздравление за господин Омърже. По другите а, части. Мисля, че няма искания за трансфер. Да чуем тогава Моника Холмайер. Различните проекти в областта на сградния фонд. Първия от тях – прехвърлянето на Европейската агенция по лекарствата в Амстердам. Äh, Господин председател, ще започна с несложните теми и ще премина към по-сложните, така че да проведем и дебат след това. Така, несложния въпрос е свързан с градата за а, дома на Европейския съюз в Стокхолм. В Стокхолм не беше възможно да се намери сграда, тъй като имаше бум на цените на движимите имоти. Нямаше сграда, която да отговаря на условията заложени от Европейската комисия. За това се взе решение да се удължи найема на сградата с още 3 години и след това да се види дали не може да се намери нещо изгодно за закупуване. Найемите са много високи, защото цените в Стокхолм са високи като найемите са под най-високите прагове в Стокхолм, че 16 500 се плащат. Част от средствата се поемат от Европейската комисия, част от Европейския парламент. Няма някакви осложнения, затова предлагам да се приеме. Вие представихте проекта за Стокхолм. Искате ли да гласуваме сега? Да, защото има 4 проекта. Стокхолм, докладчикът е за електронно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 25 гласа за, 3 против и 2 въздържали се. Приема се. Сега да поговорим за Амстердам. Кения. Сега Кения. Четири общо са темите. Кения. Вече имахме предварителна информация от СВД, ни беше подадена. Това, което ни се представя, не е по-различно от това, което ни беше представено вече. Сега има по-големи подробности. Общата площ е 4372 квадратни метра, като се споделя между Европейския съюз, ЕИБ, ЮАФОР и ам, ам, службата за рога на Африка. 200, ам, 130 са служителите, като те се разпределят между делегацията за Кения, инструмента за чужда помощ, Сомали и така нататък. Индексирането е 3%. В Найроби няма толкова много възможности да се търси нещо друго и да се вземе това, което е необходимо. Сградата обаче е с по-добра сигурност, има и по-високи разходи, разбира се, за сигурността и за това е по-изгодно тази сграда. 2,6 милиона са разходите, общо 300 хиляди за сигурност, нотариални такси 2421, включително и ам, строителните работи. Общите разходи са 1,276-195 евро. Моля ви за вашето одобрение защото сградата е приемлива, както и информацията, която получихме, беше много подробна. Благодаря ви. Тоест, вие сте за проекта в Кения. Колегата Дюпре. Въпрос към Моника Холмайер. Виждаме, че по-настоящем външната служба е в помещение с над 4000 квадратни метра площ. Там има персонал на ЮНАФОР, на екипа за рога на Африка и сега се иска нова сграда от 15 000 квадратни метра, т.е. три пъти по-голяма. бих искал да попитам дали това разширяване е оправдано заради някакви вече сключени договори с други, които също да наемат същото помещение, за да си разпределят разходите. Има ли някакви договори с някакви други институции? С какво ще оправдаете подобно увеличаване на площа? Не знам дали докладчика разполага с тази информация, но аз бих се радвала да разбера. Имаме обща площ от 4372 квадратни метра. И европейската делегация е там. Има и договори с съответните ам, участници а, в наема така че нуждите са адаптирани и са обхванати и другите партньори. Комисията има 84 служители плюс 7, Сомалия 24 служители, Роган Африка 5, Еонфор 2, ЕИБ 10 и 33,11 квадратни метра са необходими на всеки един служител и това е под прага на това, което се предоставя на такива делегации. За съжаление не чух превода и не разбрах всичко, което каза. Моника, аз съм съгласен с казаното от теб току-що. 84 служителя, 24 служителя, да, но те сега са в сграда с площ 4219 квадратни метра и сега отиват в сграда с 15 000 квадратни метра. Не. Сградата е голяма, но тя не е наша. Цялата. Ще вземем под найем 4 етажа. Останалата част не е за нас. Но около 4200 квадратни метра се използват. Говорим за това, че ще наемем 4 етажа от тази сграда Данхил Тауърс. Няма да поемем цялата сграда, само 4 етажа от нея. Ако има повече необходимост, ще помислим допълнително, но за сега наемаме 4 етажа от общо 20. Останалата част не ни е необходима. 4300 квадратни метра ще наемем, така ли? Да, ще наемем 4 етажа само, не цялата сграда. Останалата част от сградата е за други. Да, да, разбрах. Bien, le vote est... Електронно гласуване. Le scrutin est ouvert. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 27 гласа за, 3 против и 2 въздържали се. Сега ще говорим ли вече за Амстердам? Е, Уважаеми господин председател, сега минаваме към Амстердам. Имам въпроси към комисията. Миналия път е, отправих е, критика към нидерландското правителство. Трябва да кажа, че ситуацията наистина се е подобрила и досието, което ни се представи, отговаря на това, което представя нидерландското правителство, какво е предложило под формата на тръжни процедури. Нидерландското правителство поема разходите за преместването, за преместването и разходите свързани с тази преходна сграда, както и разходите за новата сграда докато освен ако не трябва тази сграда да бъде специфично оборудвана за нас, новият договор ще тече за 20 години. Има възможност и удължаване, ако има забавяне при преместването разходите ще се поемат от нидерландското правителство. Има много подробна информация за това има възможност за прекратяване на договора по взаимно съгласие по всяко време, ако бъде взето решение да се премести седалището на агенцията в друга държава, тогава срокът за прекратяване на найма е 6 месеца. Има и клауза, свързана с някакви форс-мажорни обстоятелства и така нататък този случай не трябва да правим грешката от последния път а, и а, именно да няма никаква възможност за прекратяване на договор и да трябва да носим, да поемаме всякакви разходи или да търсим а, кой да поеме найема. 2019 ще е готова сградата. На, а, наемните отношения трябва да започват 15 ноември 2019 година. Площа е 31 496 000 квадратни метра като офисите са на площ от 5666 квадратни метра. Има конферентен център също с голяма площ. Има и 104 места за паркиране, има места за съхраняване на велосипедите. 1103 е броя на служителите. Холандското правителство е изготвило предложение и за оказване на подкрепа на други членове на семействата на служителите към агенцията, свързаните с образование, детски грани и така нататък. Колегите могат да кажат, ако има нещо, аз нямам какво да кажа. Сградата е много ефективна и всичко е в рамките на условията, заложени от Европейската комисия. 8,660 е, е на квадратен метър. 1,8 милиона са разходите за поддържане на сградата. 575 хиляди евро са допълнителните разходи за поддръжка. И темата е, за ам, свързана с е, другите разходи, е, които ние трябва да поемем 1,19 за ток. Годишните разходи са 13 13,627. Това са разходи, които трябва да поемем и те не са били част от тази тръжна процедура. Има агенции, които се финансират сами, такава и ЕМА. Затова и ЕМА де-факто ще предвиди 15 милиона, ще поеме 15 милиона от общо 50 милиона за изграждане на сградата. 750 хиляди е, евро ще поеме и за найема от е, за тези 20 години. Е, сградата ще има всичко и стол, и оборудване, и ще има 4,337 милиона евро разходи за всичко това и оборудване и видеонаблюдение и така нататък. Няма да има допълнително утежняване на бюджета. Сградата е по-ефтина, отколкото сградата в Лондон. За това, с това, което ни се предлага, трябва да сме доволни, но аз имам три основни въпроса вече казах на комисията, че ще задам тези въпроси. Първият въпрос е, ще има ли тази процедура а, свързан с Италия и а, Съда на Европейския съюз? Може ли ни се случи нещо такова и а, искам колегите да знаят, че новата а, клауза е предвидена за прекратяване на найма и няма да сме свързани ръце, ако е, искаме да сменим сградата. Такова нещо трябва, няма повече да се получава. Взехме си полки от е, предишния път. Какви ще са правните последици от едно такова съдебно производство? Е, какви са горе-долу оценките на разходите, да, за да знаят колегите? Ние имаме клауза за прекратяване на договор, така че няма проблем. Как е, стои въпроса с, с, с споразумението на СИТЕТ, как е, е, стои въпроса с учредителния регламент, нещо, което се разглежда от ЕМВИ. Ако може да ни дадете повече информация, за да може окончателното решение да бъде възможно най-добро. Благодаря ви. Господин Оливие Сал от комисията би ли ви откали обазен да отговори на въпросите дадени от госпожа Холмайер? Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да отговоря на различните зададени въпроси. Първо, относно делото в съда. Европейската комисия не е страна по него. Това е производство между италянските власти и съвета. И може би не е след да си припомним, че до голяма степен се стигна до там поради не типичният контекст, в който започна самото производство, а именно става дума за премесване на седалището на агенция, което е малко по-различна процедура от процедурата при създаване на нова агенция или нов орган. Съгласно процедурата, Одобрено от държавите членки през полета на миналата година. Бяха получени кандидатурите на различните държави и членки. През ноември миналата година държавите членки постигнаха съгласие по двете нови седалища. Европейската комисия излезе с а, законодателно предложение. Политическото споразумение трябва да бъде потвърдено с а, правен документ. Затова и държава, Европейската комисия излезе с а, две предложения през миналата година а, за промяна на седалището и на двете агенции. И като цяло напредъкът беше доста добър а, в а, на пленарното заседание беше преразгледана а, разглеждането на, на, на регламента за създаване на Европейската агенция за лекарствата. Миналата седмица докладът Лавия и премащане на седалището на агенцията в Амстердам. Друг а, начин да се а, обезпечи правно преместването на седалището е чрез споразумението за седалището и по отношение на ЕМА има доста сериозен напредък, текат консултации между нидерландските власти и самата агенция и се очаква успешно приключване на тези преговори през няколко дни или седмици, като разбира се, споразумението за седалището ще потвърди условията и на договора, който, който ще бъдат доизчистени междувременно. Друг въпрос на докладчика беше свързан с ключовата цел на трите институции в този случай, а именно да се гарантира продължаване безпроблемно дейността на агенцията в този случай на ЕМА. Ето защо тъкат паралелно няколко процеса, т.е. от една страна промяната на правното на правният акт за съставането на агенцията. Паралелно с това тече и а, преговорите с а, нидерландските власти и трябва бързо да се напредне по а, самата сграда, за да може възможно най-бързо и най-успешно да се премести самата агенция. Надявам се направите разяснения да, бяха достат, да са достатъчни за вашата комисия, за да ни дадете зелена светлина още днес. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Представителят на ЕМА иска ли да взема думата? Господин Вашон. Uh, благодаря ви, господин председател. Ами няма много какво да кажа към казаното тук що от представителят на Европейската комисия. Струва мисля, че има напредък по всички аспекти. Все още има още няколко дребни висящи въпроса, но те ще бъдат разрешени в рамките на няколко дни. Утре ще има съдание на управителният съвет и заедно с представители на нидерландските власти ще разгледаме висящите въпроси. Всички останали аспекти, свързани с временното седалище и подготвителната дейност за изграждане на последното седалище в момента вече текат и към момента няма закъснения. Благодаря ви. Благодаря ви за направените уточнения. И господин Виоти пуска думата. Благодаря ви, господин председател. бих искал да благодаря на госпожа Холмайер с обичайната си прецизност. Е, тя ни предостави всички нужни подробности, за да можем да се запознаем изцяло с е, всички договори, засягащи седалищата в различните държави. Няма да се връщам на въпроса на госпожа Холмайер за производството започнато от италианското правителство т.е. делото започна в съда, но има въпрос относно договорът за найем, сключен между Европейския банков орган и нидерландските власти. Първоначално беше предвиден на един срок, който беше изместен от първи на 15. Защо си стигна до това забавяне, въз основа на какво правно основание беше за това решение? второ място, съгласно договорът, сключен с нидерландските власти, се предвижда 15 ноември да е дата начало на наемните взаимоотношения. Но, както знаете, две е, са страните, от една страна агенцията, от друга страна нидерландските власти. Както знаете, в подобен вид договорни отношения има предвидени и санкции в случай, че сградата не бъде изградена и предоставена в договорените срокове. Трето, в случай на подновяване на договора през 2039 година, тъй като Шахо Майер заяви, че договорът ще бъде с срок от 20 години, че има възможност той да бъде подновен незабавно, в случай, че няма да се променя седалището. Има ли нещо, предвидено ли е нещо за след 2039 година? бихме искали агенцията да остане на същото седалище до след 20 години, но има ли въобще някаква клауза в случай на промяна седалището? Благодаря ви, госпожа Хофман има думата. Благодаря, господин председателю наистина е забележително по какъв начин се стигна до преместването на а, а, седалището. Може би решението трябваше и да е друго, но така или иначе нямаше как да повлияем. Такива ситуации трябва да се подхожа по различен начин. Имам въпрос комисията? Смята ли, е, че Италия ще има успех по отношение на иска, който е подаден към Съда на Европейския съюз? Как оценявате вие ситуацията? Това беше въпрос ви. Добре. Преди да дам думата на Европейската комисия, някой друг иска ли да се изкаже? Госпожа Холмайер. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Нека да се обърна към комисията. Знам, че не могат те да кажат какво ще е решението на съда на ЕС. Дали съдебното производство е било а, или дали иска е бил правомерен държавите е, членки е, са съгласували действията си предварително и за това е добре да знаем. Към колегата Виоти от 1 януари 2019 година нидерландското правителство ще поеме разходите за временната сграда. За това няма значение дали ще се премести агенцията в новата сграда от 15 ноември или от 1 декември, защото а, разходите се поемат от нидерландското правителство нидерландското правителство. Разбира се, има интерес новата сграда да бъде оборудвана възможно най-бързо, така че нидерландското правителство има интерес преместването да стане възможно най-бързо. От наша страна няма никакви разходи, защото всичко и разходи се поемат нидерландското правителство. Относно Um, има индексация от 3 е, милиона евро, като тази индексация тече през всичките 20 години 6,8660 и така разходите се разпределят за целия период. Нещо друго за, е, към колегата Хофман – Теоретично, ако съвета реши да промени решението си, то този път от гледна точка на сградата няма да имаме проблем, защото имаме право да прекратим договора по всяко време с, с, с, е, предизвестие от 6 месеца. Има голяма раз, разлика с случая в Лондон и това наистина е успокоително. Ако нещо се случи, а, няма да има проблем с найема на сградата. От теоретична гледна точка а, не би трябвало да се случи нещо такова, като си има предвид вчерашния ми телефонен разговор. Добре, Моника, може ли да пристъпим гласуването? Комисията има ли какво да ни каже в заключение? Е, Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на зададените въпроси, без да подновявам дебата, или поне така се надявам. Както казах преди малко, държавите членки постигнаха споразумение по процедурата през пролета миналата година и доколкото знаем, въпросната процедура беше спазена. Що се отнася до иска подадено от италианските власти към седа, не можем да заемем позиция. Става дума за юридически спор между държава членка и съвета. От нашата гледна точка, както вече казах, е важно да се съсредоточим върху правната сигурност, която ще се бъде постигната чрез изменението на регламента, т.е. седалището ще бъде променено в регламента, който се създава ЕМА и също така се правят изяснения за конкретният проект в документа, който е представен на интерес на вашата комисия днес. Тоест не очакваме някакви значителни промени, поне от бюджетна гледна точка, следствие на иска подадените от власти. Благодаря ви, госпожо докладчик. Господин председател, предлагам да решим следното, като си има предвид това, че споразумението ще бъде сключено в близък план при тези условия Предлагам да се приеме досието. Това е договорено и с докладчите в Сянка. Добре, никой друг не иска думата. В такъв случай може да пристъпим към гласуването. Ето на гласуване, моля гласувайте. Auch wenn es mir leid tut für Italien. Прекратете гласуването. Приема се 15 гласа за, 7 гласа против, 6 има въздържали се. А сега за сградата в Вашингтон. Ще гласуваме ли днес или ще отложим гласуването? Е, Господин председателю, моля следващия път да гласуваме по тази тема, тъй като информацията дойде в кратък срок. Впечатленията са положителни, но няма все още информация за а, кредитния договор. Може да седи колко си проценте, може да заеди какъв си период. Добре е с докладците в сянка да обсъдим темата още веднъж и за това ви моля за двуседмично отлагане на темата и по време на следващото заседание да можем да обсъдим темата и да я приемем. Благодарим госпожа госпожо Докочки. Така ще спестим малко време. Дебата ще се проведе на следващото на заседание. С това приключваме гласуването за днес. Но за политиката в областта на сградния фонд има ли някакви новополучени сведения за бъдещите проекти или докладчикът ни смята, че няма какво да обсъждаме днес. Госпожо докладчик, нямате какво да ни съобщите. Добре. Nous allons maintenant И така преминаваме. Alors je dois déclarer que la séquence des votes est, est terminée. Et donc euh, maintenant nous allons faire le point sur... И така продължаваме с а, точката от дневния ред, засягаща Агенцията за киберсигурността. Господин Гайер, докладчикът да, отсъства днес и господин Тимо Волкен ще го замести, ще ни представи проекта доклада на Йенс Гайер. Господин Волкен, имате думата. Vous avez la parole. Yeah. Благодаря, господин председателю. Наистина, днес ще представлявам колегата Гайер. Той трябва да участва в заседание в избирателния си район. ЕНИЗА, както знаем, Европейската агенция, отговаряща за мрежовата сигурност, информационната сигурност в, Херале, в Атина е оперативното седалище, в Хераклион също има подразделения. Комисията има много амбициозно предложение, за да може архитектурата за сигурността да бъде подсилена в Европейския съюз. Комисията предлага да се създаде схема за сертифицирането на киберсигурността и на информационните технологии. ЕНИСА трябва да участва в целия този процес. Подсилената роля на агенцията е нещо, което трябва да се приветства и а, увеличаването на средствата е правилна стъпка. 23 милиона евро ще е новия бюджет и ще има увеличаване на постовете с 41. Освен това и седалището на агенцията ще трябва да се обсъди. Причината е, че двойното седалище не е ефективно и контрапродуктивно. Проект установището предвижда споразумението между агенцията и Гърция да бъде преработено след оценка на комисията. Европейските институции призоваха комисията в да провери и да оцени въпроса със седалището на агенцията и Допълнителен бюджет е необходим за провеждането на изследвания, така че агенцията да може е, сама да извършва проучвания и да може да разшири своето екс да изразшири обсега си на експертни а, знания. Освен това, агенцията трябва да има възможност а, да използва и а, други начини за осъществяване на писмен превод, ако цената е по-ниска. Благодаря ви, скъпи колега, че толкова успешно заменихте Янския. Господин Олбрехт има думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да представя като коментар от името на господин Сарвама, който също трябваше да не пусне по-рано нещо заседание. Господин Сарвама би желал да благодари на господин Гайер за становището, споделя по-голямата част от неговото съдържание. Господин Сарвама би искал също така да подчертае колко важно е бюджетирането, основаващо се на постигнати резултати. Настоява също така и за полезно взаимодействие в сътрудничеството на ЕНИСЕ с другите агенции, институции на Европейския съюз и други заинтересовани страни, без да се стига до припокриване с дейностите на националните компетентни органи. Това беше коментар на страна на господин Ма. Благодаря ви. Някой друг иска да вземе думата? Не виждам желаящи. Господин докладчик, имате ли коментара след казаното господин Обрехт? Не, в противен случай приключваме с тази точка от дневния ред. Крайният срок за внасяне е на изменение 28 е март в 12 часа. Гласуването в комисията по бюджет е предвидено за, 16 май и най-вероятно парламентът ще вземе окончателната си позиция на пленарното заседание през месец юни. А сега бих искал да приветствам с добре дошъл господин Ян Грегор, член на Европейската сметна палата. Моля го да се присъедини към нас. Благодаря ви за присъствието днес сред нас, господин Грегор. Поканихме ви за да ни представите документът, прият от съда на 15 февруари под заглавието реформи на начин на функциониране на бюджета на Европейският съюз. бъдещето на финансите на Европейския съюз. Това е тема, която вълнува и нас, тъй като бюджетът на Европейския съюз се отклонява в някои отношения с водещите принципи на бюджетирането съгласно традициите. Господин Грегов вече представи своя документ в Комисия по контрол на 20 февруари. Между време, но нашата комисия и парламентът като цяло пред позицията на Европейския парламент по следващата МФР, както и по собствените ресурси. И сега моля господин Грегор да вземе думата. Разполагаме с един час за този дебат. Господин Грегор, имате думата. Uh, Много ви благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Комисията по бюджет и на Европейския парламент, дами и господа, бих искал да ви припомня последното ни посещение в Комисията по бюджети през 2004 година, т.е. отдавна не съм се появявал тук пред вашата комисия. Днес бих искал да ви представя документът, изготвен от Европейска сметна палата, посветен на бъдещето на МФР и бъдещето на финансирането на Европейския съюз. Не, не ще ви представя графика ни на работа, по който работим на 15 февруари. Както вече казах, публикувахме нашият работен документ – поне първият работен документ, а следващият ще бъде публикуван през юни или юли 2018 година, след като бъде публикуван предложението на Европейската комисия. Надяваме се през месец май. Между времено публикувахме или ще публикуваме други три документа, посветени на бъдещето на бюджета на Европейския съюз, един е посветен на бъдещето на ОСП документ беше публикуван на понеделни тази седмица. Следващият документ ще бъде посветен на опосяването в, в областта на политиката на сближаване. Предполагам, че документът беше оповестен преди около половин час днес. И третия документ е посветен на обосяването на програмите за научна развойна дейност и иновации. И накрая в второто полугодие на 2018 година ще публикуваме становището си по решението от собствените ресурси и другите отраслови законодателни текстове за конкретни програми. Никога не е лесно да се, да се изготви документ за бъдещи прогнози въз основа на миналият ни опит от проведените аудити, но се опитваме да го направим в степента на възможността. Използвахме основно две проучвания от 2014 година за най-добрите практики за разходване на средствата на Европейския съюз, както и за слабостите и недостатъците в системата за управление. Позоваваме си на годишните доклади за 2014 2015 и 2016 година и използваме като референтна точка 16 на специални доклада за периода 2015-2018 година, както и няколко други становища, посветени на многодишната финансова рамка, няколко становища за дъщението собствените ресурси, се свързани с управлението в рамките на политиката на сближаване и не на последно място спираме и на работният ни документ, посветен на средносрочната оценка на годишната финансова рамка. И така в този работен документ се опитваме да се съсредоточим основно върху част от, върху една от главите на документ на работен документ, представен от Европейската комисия, посветен на това как трябва да изглежда финансирането на Европейския съюз в бъдеще, ако не се вършат в е глава втора от документа на Европейската комисия. И разбира се, ние подкрепяме напълно Европейската комисия, защото никога не е лесно да се постигне споразумение по новата МФР. Много трудно се намира деликатният баланс между съществуващите политики на Европейския съюз и новите предизвикателства между исканията на държавите членки, исканията на Съюза, между правилата свързани с разходването и изискванията за постигане на конкретни резултати, разликите, балансът между грантовете и другите форми на финансиране и различните инструменти. И разбира се, сред различните предизвикателства, които сме изправени е и потенциалното Оттегляне от Европейския съюз на държавите членки, което допълнително осложнява настоящото споразумение. От друга страна, разбира се, трябва да потвърдим добрите принципи, които се подчертават и в документа на Европейската комисия. Разглеждаме ги на всички етапи на бюджетният цикъл. Няколко думи по нашите предложения. В областта на добавената стойност сме съгласни с предложението на Европейската комисия, Европейска добавена стойност да се превърне в една от основните цели на следващата МФР, т.е. бюджет на Европейския съюз би следвало да се случи в области, където има най-висока европейска добавена стойност и евентуално увеличаване на съответните финансови инструменти и гаранции, свързани с тези политики. В първото ни положение, както казваме, е, е посветено на европейската добавена стойност и то в известна степен отразява членове 50 до 56 от позицията на Европейския парламент за бъдещата МФР. Предлагаме да се постигне споразумение на междуинституционално равнище за прилагане на принципа на европейска добавена стойност, като водещия принцип би следвало да, да бъде откриване на нови възможности за създаване на европейска добавена стойност, както и евентуалният потенциал по отношение на добавената стоеност при изграждане на нови програми. Също така предвиждаме и е, раз... въвеждането на този нов критерий при оценка на съществуващите проекти. Това е предложение четвърто. А също така смятаме, че трябва да се направи оценка и на рисковете и на ползите от е, употребата на финансовите инструменти на Европейския съюз. Публикувахме по този повод е, доклад 19 от 2016 година по е посветен на финансовите инструменти. Освен това, европейска добавена стойност трябва да бъде ясно видима и сравнима за различните програми. Становището ни е, че по, за европейска добавена стойност се основава на предишните ни, ни становища за МФР. Едно от тях беше от 2010 година и смятаме, че би следвало да се съсредоточим върху отделните процеси на бюджетната процедура от подбора на проектите до предоставяне на постигнатите резултати. Няколко думи относно нетните баланси, които ще се коментират в становището на парламента в член 51. От наша гледна точка подкрепяме препоръките на високата група на високо равнище за собствените ресурси, т.е. има нужда от по цялостно и по-ясно определение за разходите, облагите и нетният баланс и смятаме, че има доста добри възможности за опустяване на понятието за нетни баланси, защото голяма част от елементите на това понятие не са достатъчно ясни по отношение на разходите на държавите членки, но също така е много важно заедно по-добре да разберем какви са нефинансовите ползи от членството в Европейския съюз. Следващата част гъвкавост в рамките на стабилна рамка. Работният документ на Европейската комисия предвижда преразглеждане на структурните измерения на МФР с цел определяне на гъвкавостта, включително и бюджетните маршове, броят на ребруките и продължителността на МФР. Ето защо второто ни предложение е да се подобрят възможността за реакция на бюджет на Европейския съюз и в известна степен то отхвърлява, от, отразява параграфи 36 до 82 на вашето предложение и също така отговаря на глава 2 от годишния доклад от 2016 година. Смятаме, че инструментите е, за гъвкавост трябва да се използват преди всичко за непредвидими обстоятелства и да имат потенциал за изплащания на, на гаранциите, които се обезпечават от Европейския съюз, а не да се използват за непредвидени закъснения при, при изпълнението на програмите. Също така предлагаме въвеждане на система от резерви, като предвижда общ резерв от бюджетни кредити и специфични резерви за всички функции, за да се е, обхванат е, дългосрочните задължения е, за разплащане, свързани с програмите и инструментите, както и задълженията които се прехвърлят и свързани с бюджетните гаранции, както и възможност за прехвърляне на средства от, между общия бюджет и отделните специфични бюджети. Така сигурно до продължение трето, а именно съсключаване върху по-цялостно и представяне на по-цялостен финансов план, което в голяма степен е свързано с параграф 73 от становището на Европейския парламент. Предлагаме МФР да бъде допълнена с допълнителен финансов план или индикативен такъв финансов план, който да се съсредоточи върху някои от рисковете с основните финансови непредвидени и променливи стойности. В миналото настоявахме за по-дългосрочни прогнози за плащанията и в това отношение ми се струва, че също съвпада с новището ни с това на Европейският парламент, а именно добавяне на нови средства за финансиране на политиката на Европейския съюз от държавите членки, международни организации и евентуално от частният сектор. Смятаме, че този цялостен финансов план би следвало да се усъвременява всяка година, за да се отразят значителните промени в политиките на Европейския съюз, както и да се отразят променливите обстоятелства. Това продължение се основаваше най-вече на работният документ, посветен на средносрочната оценка на текущата МФР. Обрасяване на правилата. Европейската комисия ни представя много интересни идеи в това отношение, затова смятам, че заедно би следвало да се опитаме да направим системите по-лесно за управление, чрез намаляване на програмите, и инструментите за разходване на средствата и опустяв... чрез опустяване на правилата, които се прилагат. От гледна точка на приходната част трябва да се сложи край на корекционните механизми за вноските на държавите членки, както вече казах. Представихме и няколко други документа в областта на опростяването. Предложение четвърто е засилване на рамката за постигнати резултати и в това отношение бих искал да благодаря на Европейския парламент за това, че се позовава на годишният доклад на Европейската сметна палата от, за 2016 година, който се съсредоточава върху постигнатите резултати. Подчертаваме нуждата от намаляване на общият брой на програмите за разходване, критериите и показателите. В момента има около 200 цели и над 700 показателя за различните програми и в това отношение има опасност от припокриване и смятаме, че може да се подобри управлението чрез опростяване. Също така бихме желали да подчертаем факта, че при обсъждане на глава 3 от годишния доклад за 2016 година с Европейската комисия, се съсредоточихме и върху качеството на данните за постигнати резултати, които получава Европейската комисия от държавите членки. Следващата област е, е подотчетността, която също се отразява в работният документ на Европейския ряд комисия. Имаме нужда от по-демократичен и по-прозрачен процес при определен на бъдещия бюджет на Европейския съюз. И разбира се, общата ни цел е да се сведе до минимум броят на финансовите инструменти, които се намират извън бюджет на Европейския съюз. И така стигам до предложение пето, което се основава на изчерпателният ни обзор 2015 година за слабостите и пропуските, който отразява най-общо казано параграфи 52 до 62 от вашето становище. Смятаме, че трябва да има ясни принципи за ефикасна подотчетност и прозрачност като цяло за всички финанси на Европейския съюз, като се включва, разбира се, и пълен демократичен контрол и като цяло всички огрени на Европейския съюз трябва да бъдат включени за бъдещия бюджет на Европейския съюз. Разбира се, това не може да се случи незабавно, нека да бъдем реалисти. А сега няколко думи за водещите ни принципи, които се споменават на страница 15 от нашият доклад, а именно трябва да има ясно споделение на ролята и отговорността, трябва да има ясни критерии за постигане на политическите е, цели, трябва да има също така и пълен демократичен контрол. Трябва да има и възможност за коригиране на някои дейности и подобряване на системата. Трябва също така да се засили и мандата за независимият външен одит и трябва също така да има последващ контрол за изпълнението на препоръките направени в рамките на процедурата на аудит. И накрая последното ни предложение беше обсъдено по-скоро с Комисията за бюджетен контрол, а именно създаването на мандат за обществен одит. Смятаме, че ни трябва да имаме възможност да изискаме външен одит за всички европейски органи. Ако това не е възможно в настоящият бюджет, трябва поне да имаме възможност да присъстваме в аудитиращите органи или комисии на всички органи. В миналото имахме проблеми в това отношение. И накрая, това е последният диапозитив в моята презентация. Представихме, представихме шесте наши предложения. Държа само да бележа, че има и отделни доклади, посветени на отделни отрасли. Тук се спираме на основните бюджетни принципи. Ще има един свързан с екологизирането, тъй като имахме известни критики в това отношение, по отношение на младите фермери и контролът в областта на рибарството, сертифициращите органи в рамките на ОСП, друга важна политика политиката на сближаване и там изглеждахме с специфични договори за един от европейско небе, инициативата за младежка заетост, Ясперс и някои други специфични области. Благодаря ви за вниманието. Euh, благодаря ви за краткото представяне на доклада на Европейската сметна палата за евентуалния облик на европейския бюджет. Европейски бюджет, който да бъде по-лесно разбираем за европейските граждани, който отразява дейността на Европейския съюз и ефективността. Ще дам думата на докладчика и на съдокладчиците за многодишна финансова рамка за след 2020 година и за докладчика за новите собствени ресурси. Ян Обрихте, пръв заповядайте. Благодаря, господин председател. Бих искал най-напред да благодаря на Европейската сметна палата Европейската сметна палата се е насочила най-вече върху процедурите, а не върху резултатите. Този документ показва, че трябва да направим по-задълбочен анализ. Той е изключително полезен, наистина. В отговор на документа на Комисията за бъдещето финансиране, както знаете, ние приехме резолюция Направихме предложение за следващата стъпка и сега очакваме а, вашия документ, който ще излезе юни или юли. Тогава ние също ще предприемем действие. Би било добре да обменим информация относно позицията на Европейската сметна палата. Има някои елементи, които за нас са много важни в рамките на дискусията ни за бъдещата МФР и системата като цяло. Когато говорим за МФР, ние много често мислим, че обсъждаме цифри, но не, ние всъщност обсъждаме цялата система на бюджетиране. Има някои елементи, които искам да подчертая. Първо, въпросът за европейската добавена стойност. Изключително интересен въпрос. Предложение 150 където вие говорите за европейската добавена стойност. Вие казвате, че всички европейски институции трябва да имат едно и също разбиране за това понятие. Тоест трябва да решим какво имаме предвид под европейска добавена стойност. Парламента, съвета и комисията. И едва след това да преминем към следващата стъпка. Изключително интересно е да обсъждаме какво е европейска добавена стойност, но ако се ограничим до това, то няма да е от значение. На следващо място. Някои европейски политици трябва да прочита този кратък коментар, цитирам. «Е, удостоверихме необходимостта от инструмент за гарантиране на заемите, който да бъде координиран с националното и регионалното равнище – докато гаранцията се увеличава, трябва да се, се увеличава и финансовия риск, на който е изложен бъдещият европейски бюджет. Много често говорим за последствията от ЕФСИ и за рейтинга тройно А на Европейската инвестиционна банка. Но тук виждаме, че колкото повече гаранции даваме, толкова повече се увеличава и равнището на риск за европейския бюджет. Нека да упростя малко нещата. Може би трябва да сведем а, дискусията до това Европейския съюз какво е? Компания, банка, публичен орган? Предстои да проведем този дебат, защото много често оставаме с впечатлението, че вървим към нова система, в която Европейския съюз няма да е публичен орган, а някаква банкова институция, което изцяло променя нещата. Ето защо трябва да внимаваме, когато обсъждаме финансовите инструменти. Не защото отпускането на грантове е по-лесно и защото хората обичат да дават на заем, а не да взимат на заем. Нали, упростената версия ви представяме. Истинският проблем е, че рискът нараства, а ние боравим с обществени средства. Ако използваме обществени средства, не трябва да забравяме и риска. Много е важно това, което казвате в документа си. После говорите за гъвкавост. Ние в Европейския парламент се радваме, че я упоменават. Ние, докладчиците, много се радваме, че упоменавате и резерва. Не един резерв, а един глобален такъв по всяка функция, Тоест няколко резерва. Бюджета трябва да бъде по-гъвкав как да бъде по-гъвкав. При положение, че боравим с такива а, съвършени инструменти, сложни инструменти, при положение, че нямаме резерв. Интересно е да отбележим и финансовия план – Не бюджетния план, не бюджетираното като цяло, а финансовия план. Комисията се опитва да ви отговори чрез броя на програмите, но истинското предизвикателство са корекциите. Всеки казва, не трябва да има отстъпки в носките, но това означава да няма и корекции. Може да го наречем и другояче. Но така или иначе постепенно излизаме от тази система. Последен коментар. Всъщност, може би всичко е въпрос на изразяване. Като политик за мен е важно как се изразяваме. Много говорите е, за постигане е, на резултатите и по-малко за е, тяхното показване. Лесно можем да постигнем резултати, но може би по-трудно ги показваме. Има разлика между двете неща. Това, което показахте на слайда, на последния слайд, тази а, схема, там говорихте за показване на резултатите, да ги покажем не само на гражданите, на националните парламенти. Първо трябва да постигнем резултатите, след това трябва да ги измерим и накрая трябва да ги покажем. Много е важно, че а, орган, упражняващ контрол, ни казва, че трябва да покажем резултатите си не само пред контролера, но и пред останалите. Благодаря. Ян Олбрихт сега ще чуем един от двамата съдокладчици по новите собствени ресурси Жерар Дюпре. Мерси, uh, президент. Euh, Благодаря, господин председател. Не мисля, че е отделено особено внимание на собствените ресурси. Доколкото разбирам, Сметната палата обсъжда начина по който се разходват средствата. Дали са били коректно разходвани и дали разходването им е оправдано. Споменахте някъде собствените ресурси, но не казахте много в това отношение. Не зная дали в Сметната палата сте мислили по въпрос. Аз искам да се спра на два-три аспекта. Първо, искаше ми се, ама може и да не съм внимавал, да ни бяхте изпратили документа преди 2-3 месеца, когато изготвяхме позицията си за бъдещата МФР. Защото от оперативна гледна точка има предложения, които щяха да са ни от полза, ако бяхме запознати с тях малко по-рано. Европейската сметна палата е орган, който е в услуга на парламента, да, до... щеше ми се да ни бяхте пратили по-рано документ. Наистина има много разумни размисли относно гъвкавостта, начина по който тя може да се организира, имайки предвид настоящето положение на нещата. Второ. Вашия подход е следният. Искате бюджета на Европейския съюз да отразява областите с най-голям приоритет и с най-голяма добавена стойност, но вие не казвате какво е добавена стойност. Вие казвате какво? Казвате, трябва да има междуинституционално определение на добавена стойност и това определение да се използва, за да се сравняват програмите и да се оправдаят разходите. Ако това е така, крайно време е да имаме такова определение, защото в противен случай, когато говорим за добавена стойност и ако се окаже, че всички разбираме това понятие различно в различните институции, то тогава това понятие не ни служи за нищо. Това е една безкрайна риторика. И приказки. Когато казват европейска добавена полза, какво означава това на оперативно равнище, докато не разполагаме с определение? Например, в контекста на политиката на сближаване, какво е европейска добавена стойност? Аз знам, че има европейска добавена стойност, защото си имам свое си разбиране за нещата. Но когато вие използвате този термин, това на оперативно равнище какво означава? какво означава добавена стойност за ОСП. Разбирам ви на теория, но не виждам как чрез единно определение на понятието можем да инструментализираме по оперативен път вашите предложения. Това е предложението, което правите. Когато говорихте за продължителността на МФР, вие ни обърнахте внимание на следното. Казахте, че ако МФР е за 7 години, трябва да вземем предвид последствията на МФР до 13-та година. Последствията от прехвърлянето на средства и така нататък, което означава, че ще трябва да мислим много – ако трябва, когато обсъждаме МФР, да мислим и за това, което ще се случи след това, за да не се изпада в трагичното положение, в което се оказахме наскоро. Разбирам и ви благодаря за основните насоки които предлагате, но не виждам те как ще се приложат на практика, докато не разполагаме с единно определение за това, което наричате европейска добавена стойност. Оказва се, че този термин е изключително важен, за да си зададем обективните приоритети в рамките на европейския бюджет. И след това можем да въведем и критерии, по смисъла на които да оправдаваме разходите. Благодаря ви. Чухме двамата съдокладчици, които са в залата. Госпожа Гарбия Сабал. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата за нейния доклад. Господин Дюпре каза, че щеше да се радва, ако беше получил документа малко по-рано, защото по този начин щяхме да вземем предвид препоръките, но хубаво. Разполагаме с документа сега, ще можем да приемем препоръките за в бъдеще. Съзирам два проблема в доклада на Сметната палата. По време на първата фаза комисията и сметната палата ни казват, трябва да се определят приоритетите. А след това на втория етап, на втората фаза ще се намерят и съответните средства. Именно за това се бори Европейския парламент. Само, че съвета е на друго мнение. Говорим за гъвкавост, за марш, но съвета определя границите, а ние след това трябва да работим по приоритетите съвета задава толкова ниски граници, 1%, при положение, че Европейския парламент понякога би искал да използва още от самото начало 100% от средствата, за да може да финансира приоритетите. Така че, когато определяме приоритетите, ние нямаме никакъв марш а, за извънредни обстоятелства за в бъдеще. А ако започнем нещата наобратно, това са приоритетите, това са средствата, Нека да запазим допълнителните такива за извънредни обстоятелства. Няма ли да е по-логично? На следващо място вечната дискусия за европейската добавена стойност. Така и не можем да се споразумеем за ясно определение на този термин. Термин на европейска добавена стойност – може да се тълкува различно, да се разбира различно, към него могат да се прилагат различни критерии и да се дават различни примери за него. Опасно е да се твърди, че европейския бюджет трябва да е насочен към програми, които имат висока европейска добавена стойност. Защото какъв ще бъде критерия тогава? Ако вземем предвид настоящия бюджет в светлината на европейската добавена стоеност, без да знаем какво означава този термин, то това би означавало да имаме различни бюджети. Това означава от бюджета да паднат съществени програми, които изразяват същността на Европейския съюз. Какво означава европейска добавена стоеност? Това е термин, което за да изчистим трябва да навлезем в някаква философска дискусия. Това не е точен термин, който да ни позволи да определяме бюджета за в бъдеще. Това може да е един политически жест, може да е някакво политическо послание – много е трудно обаче в контекста на европейската добавена стойност да определим кое е, е политически жест и така нататък. Не трябва дискусията да почива само единствено на това понятие. На следващо място проблемът с плащанията. Господин Дюпре говори за йо-йо ефекта на плащанията. Той попита е, какво можем да направим, за да не се оказваме в това положение за в бъдеще. Една възможност е да имаме достатъчно кредити за плащания в бюджета и тогава няма да имаме е, такива проблеми. Трудни са преговорите с съвета и се питам дали Европейската сметна палата обмисля някакво някакъв резерв за плащането. Т.е. в случай, че не се използват всички средства, може ли останалите да бъдат сложени в резерв за бъдещи плащания, а не да трябва ежедневно да се борим с съвета за нивото на плащанията. Благодаря, господин Дедеховски. Мерси, президент. Because... Ще говоря на чешки, Господин Григори, Ориджен също е от Чехия. Е комплексни. Самотремně, že... Запознах се с документа, който е много комплексен, разбира се. Той не обхваща всички аспекти, всички области, които споменаха колегите преди мен. Може би документа трябваше да имате предоставен малко по-рано, но това не е ваш проблем, да е по-скоро наш вътрешен проблем в парламента. Често се споменава европейската добавена стойност. Ние в бюджета по Комисията по бюджетен контрол често говорим за ефектът от финансирането, че трябва да погледнем къде отива финансирането, какви са конкретните резултати от това финансиране. Често се оказва, че лявата ръка не знае какво прави дясната в Европейския съюз. Разпръснали сме средства в няколко фонда, които имат една и съща цел в областта на селското стопанство. Например, се борим с изменението в климата, а пък от друга страна предоставяме финансови средства за все по-интензивно земеделие. Именно в това е европейската добавена стойност и това би трябвало да бъде основната ни цел за следващия бюджет. Бюджет на Европейския съюз не е една единна сума и трябва да се спрем на конкретните резултати, които се постигат с европейското финансиране. Както каза Ян Олбрихт, трябва да сме наясно какво искаме. Искаме Европейския съюз да бъде банка, която да дава кредити ли, или искаме Европейския съюз да финансира конкретни проекти. В каква степен би следвало да предоставяме средства, които да стигнат до мултинационалните компании за някои конкретни проекти, защото знаем, че те са движещата сила на европейската економика. Нееднократно, например, сме обсъждали тук а, отпускането на 100 милиона евро в, за дружеството на Анджей Бибиш, който да подобри своето производство, например. И ми се струва, че на последният диапозитив много ясно показахте това, което се опитвам аз да из... представя тук като становище. Според мен едните две години са много важни, за да чуем как ще изглежда реформата, като не говорим само за собствените ресурси. Европейския съюз не може да зависи само от вноските на държавите членки. В Чешката република винаги е, сме критикували Европейския съюз, критикували се факта, че някои плащат прекалено много или пък прекалено малко. Смятам, че имаме нужда от независими приходоисточници, с които да се финансира бюджета на Европейския съюз. Затова им ми се струва, че вашият документ е толкова добър, защото ни помагате е, да подобрим размисъл си в това отношение. Ако засилите тази част от документа, ми се струва, че той може да ни помогнем през едни 2-3 месеца да обсъдим отново тази тема. Yeah, danke, Госпожа Гресле, благодаря. Документът е добър и не е прекалено късно за него. Важно е комисията по бюджета да вземе нещо предвид, а то е свързано с запълването на пропуските в задължението за отчетност и контрол. Европейския фонд за развитие трябва да бъде е, финансиран, е, трябва да бъде предвиден в бюджета. Относно е, МВФ, ясно е, че Сметната палата трябва да има право на глас. Има области, в които не знаем какво се случва, като Агенцията за отбрана. И Сметната палата казва, ние трябва да сме наясно какво става тук в бюджетната комисия, без бюджетната комисия не може да се справи нито комисията по бюджетен контрол, нито сметната палата. Всичко трябва да мине през тази комисия по бюджета. Има части, които не са включени в европейския бюджет, но са важни. За това също нищо не знаем. И а, сметната палата изготвя доклади по такива въпроси, което е много важно за нас и така можем да видим какво се случва в области, с които не сме свързани директно. Важно е да се а, погледне препоръка номер 6. Тази шеста препоръка е много важна и моята молба е да бъде взета предвид. ще бъдем поставени под натиск, защото цяла година се занимаваме с програми, които не постигат целите си. Имаше два одита в областта на земеделието по темата за екологизирането и вътре беше посочено 12 милиарда евро всяка година е, са предоставени и не са а, е, постигнати целите. Също в програмите за младежите а, е, е така. Нямам нищо а, против да се оказва подкрепа на земеделските стопани, да се подбре техните доходи, но трябва така да се назовават тези програми, а не да се крият под други наименования. Имаме нужда тук в парламента, необходимост от това ам, да изложим ясно позицията си, да кажем, ето, целите не са изпълнени. Относно финансовите инструменти, използването на на тези финансови инструменти. Има, предвиждат хиляди модели за финансиране, които не са познати на сметната палата. Тази препоръка е много добра в тази връзка. Има и друг важен въпрос, свързан с РАЛ неизпълнените задължения. Тези РАО трябва да ам, бъдат ам, взети предвид и по отношение на структурните фондове и на земеделието и така нататък. Трябва да видим как ще разрешим проблема там. Благодаря ви. Госпожо Краси, госпожа Малетич има думата. Благодаря ви, господин председател. Um, Благодаря ви за вашето представяне. Исках да ви попитам нещо за добавената е, стойност на европейско ниво и каква е връзката с, с засилването на изпълнението. Вие сте посочили набор от препоръки, които са необходими за подсилване на рамката на изпълнението, да речем планирането, да е свързано с стратегическите приоритети на Европейския съюз. Аз винаги мисля, да, ето ние в момента изготвяме следващата МФР но а, не разполагаме с Европа до 2030, нямаме европейски стратегически документ, а МФР е и бюджета трябва да бъдат обвързани с а, стратегическите приоритети, които са залегнали в съответните документи. А, трябва ли да изготвяме такива документи паралелно и да ги свързваме? И в рамките на тази стратегия трябва да обсъдим и добавената европейска стойност и да се види какво трябва да се направи, за да е по-видима тази добавена стойност? Не трябва ли да се направи препратка и към националните бюджети? Европейския бюджет не може да реши всички проблеми, може би да има повече синергии с националните бюджети. И нещо друго, което ам, ме заинтригува третата точка за определянето на европейската добавена стойност. Става въпрос за годишен доклад за нетните баланси и вашата идея е да се допълни информацията с анализ на финансовите и нефинансовите ползи от европейското членство. Това е отлично предложение. В момента анализираме само разходите, ползите, нетните баланси, какво е получено, какво е платено към Европейския ам, бюджет и какъв е, е крайния баланс. Каква е обаче вашата идея? Какво да се добави? Може би ползите от единия пазар и подсилването на единия пазар и може да видим влиянието върху кохезионната политика, защото тя пък подсилва единия пазар и от това подсилване на единия пазар повечето нетни платци са се облагодетелствали нещо такова. Това наистина ще подобри по-доброто разбиране на ползите от европейския бюджет. И на последно място, нещо свързано с финансовия план – финансовото планиране, което вие предлагате, смятам, че това е повече от необходимо, защото през цялото време съществува този проблем с това, което се планира и което се изплаща. Има натрупване на неизвършени плащания. Имаме нужда от по-добро общуване с държавите членки и трябва да заложим специфични системи за мониторинг информа... или информационни системи, които да следят изпълнението на програмите на ниво държави членки, за да може по-добре да се планира европейския бюджет. Благодаря ви. Благодаря ви. Не виждам друг да иска думата. С ваше позволение ще си позволя и аз няколко забележки от собствено име. Най-напред е, държа да благодаря на Европейската сметна палата за нейния принос, но си отбелязвам, че всъщност това не е окончателният ви доклад, а е само работен документ. Така че разполагам също няколко седмици, дори също няколко месеца, за да се опитаме да постигнем напредък. И ми се струва, че тук обсъждаме много важен въпрос и не бива да си позволяваме да използвам, да пропуснем тази възможност, че ни трябват безспорно и други срещи с Сметната палата, за да изясним изясним целите и практиките си по отношение на бюджета трябва да си признаем, че все пак бюджета на Европейския съюз има доста особености. На първо място не спазва принципа за единство на бюджета. Затова всъщност вече говорим за бюджетна галактика. И като няма достатъчно гъвкавост, непрестанно сме принудени да създаваме периферни инструменти. Тъй като не разполагаме със собствени е, ресурси, си позволяваме да използваме финансово инженерство и, и а, прилагане на мултипликационния ефект. Отначало това действо добре функционира, но си давате сметка, че по този начин се поема а не просто се намалява равнището на задлъжнялост на държавите членки и държавните дефицити и безспорно в дългосрочен план ще стигне до загуби, които ще се отразят на бюджета като цяло. И така как може да се преодолее тази разпокъснатост на бюджета, което го прави толкова трудно разбираем? Може би не за специалистите, но а, трудно разбираем за Европейския парламент и за европейските граждани. Европейския бюджет не, не, не съвпада и универсалният принцип, т.е. че трябва да се включат всички приходи и всички разходи. Споменахме темата и с тази сутрин. Например, наказване се, че с ще загубим 14 милиарда, тъй като Обединеното кралство беше сред нетните вносители в бюджета, но ако Обединеното кралство сключи споразумение, както Норвегия и Швейцария, това ще доведе до нови ресурси. Но ако погледнете бюджета на Европейския съюз, питате къде са всъщност тези средства, защото те не се появяват в бюджета. Те пряко се насочват към някои от държавите в рамките на политиката за сближаване. И много съжалявам, но вие в сметната палата би трябвало да осъдите този вид практики. Ако от Обединеното кралство реши да изплати 4, 6 или 7 милиарда евро в рамките на някакво споразумение, като споразумение с с Норвегия или с Швейцария, те средства отново няма да се появят в бюджета. Така че може би не е лесно не за да споменете и този факт в доклада си че имаме нужда от бюджет, който действително да отразява действителните приходи и разходи. Същото въжи и за принципите на заделяне на средства. 3 милиарда се заделят за механизма за Турция, който би трябвало да се нарича механизъм за сирийските беженци, но всъщност в бюджета се отразява само 1 милиард. Така че ако може в доклада си да включите няколко критични забележки за тези особености на бюджета, защото можем да изберем а, метод, който да направи бюджетът по-разбираем, по-лесно, е, по за четене и да стане по-ясно също каква е цялостната дейност на Европейския съюз. Питам се, като говорим за добавена стойност, дали не може да избегнем понятието общи европейски блага, защото в рамките на глобализацията имаме сметка, че в някои случаи само държавите членки могат да осигурят тези общи блага. И се питам дали в някои случаи не е по-добре да докажем, че в някои случаи трябва да се прехвърлят средствата от националното на европейско равнище, защото ако се правят тези разходи на национално равнище, те няма толкова ефикасни, колкото ако се правят на европейски равнище, по този начин да докажем наличието на европейска добавена стоеност. Също имаме нужда от ново определение на добавената стоеност. Не е достатъчно само да я а, количествено да я измерваме. Има такава в рамките на политиката на сближаване, която е проява на европейската солидарност за помощ на по-малко развитите държави, които трябва да се развият. Но по част от програмите държавите членки в крайна сметка получават обикновено това, което са поискали. Ще го казвам, това беше много интересно. Казахте, да, разполагаме с МФР, но не за да има и допълващ МФР финансов план за непредвидените обстоятелства. А тогава не се ли, че е по-добре да има от една страна МФР с всичките е, изисквания на рамката, т.е. нужната предвидимост за инвестициите, но едновременно с това всяка година да се води бюджетен дебат за непредвидените обстоятелства и нуждата да се даде отговора на спешни ситуации. И като с други думи ми бих искал отново да се видим през няколко седмици и да обмислим отново как можем да изглежда евентуално бюджет на Европейския съюз с повече критики към настоящото положение, което може да се обясни с трудности, под които бяхме изправени. Но смятам, че трябва спешно да върнем на европейския бюджет неговата а, яснота и да върнем основните принципи, а именно единност, универсалност и бюджетна честност. Европейската комисия в качеството на Роза Алдея иска ли да добави нещо? Мерси, президент. Искам да приветствам приноса на Сметната палата към следващата МФР. Сега сме в периода на изготвянето на предложението, което ще бъде представено през май. Има много области, които а, показват, а, че има общ подход с комисията, що се отнася до подготовката на следващата МФР, европейската добавена стоеност, изпълнението, упростяването, прозрачността, съвместимостта са а, основни насоки, по които се водим при изготвянето на следващата мефера. Някои неща, които бяха засегнати тук. Първо, добавената стойност. Комисарият Йотингер обясня няколко пъти каква е концепцията на добавената стойност, концепция, която трябва да бъде определена и обяснена. Не трябва да се анализира, трябва да се вземе предвид, освен това, ефективността, синергиите, опростяването и модернизирането на програмите. Ще е трудно, според нас, да се постигне съгласие по а, реалната дефиниция. Може би ще е по-добре да има едно всеобхватно разбиране на понятието добавена стойност това понятие да не се счита за формула. Да речем, ето това е формулата на добавената стойност и, и ние ще приемем тази програма или ще отхвърлим другата програма. Последващ въпрос искам да кажа нещо, който е свързано с бъдещите ам, потоци на средства. Плащанията неизвършените плащания трябва да се държат под контрол. Искаме в предложението за МФР да се даде повече от информацията, която е предложена от Сметната палата. В новият финансов регламент се предвижда нов член 247, който предвижда нов вид а, изготвяне на доклад за бъдещите новите ам, разплащателни средства, бъдещите рискове от финансовите инструменти, както и гаранциите. Това е друг важен въпрос. Искам да подчертая, че всички финансови инструменти и гаранциите са обяснени в консолидираните годишни сметки на комисията, които се изготвят цяла година. Последният елемент, по който искам да кажа нещо, е рамката на изпълнението. Ние сме съгласни с Сметната палата, че трябва да се опрости тази рамка за изпълнението Важно е да се очертаят истични, истинските приоритети и цели. Трябва да се знае кои са ключовите показатели, за да може комисията да обясни по какъв начин европейския бюджет допринася за изпълнението на приоритетите. Имаме сега една бюджетна рамка за изпълнение, която е в действие, но тя е доста сложна. Има 700 показатели. Имам, е, смятам, че трябва да упростим нещата и трябва да е, вземем предвид това по при изготвянето на следващата МФР. Това е което исках да кажа. Мерси, мадам. Алор, monsieur Грегор, Благодаря ви, господин Грегор. Няма как да свършим преди 12.30, но ще имаме проблеми с, с превода. Тоест вече няма да има устен превод. Така че мисля, че ще трябва отново да се срещнем с вас тук в нашата комисия. Не можем да спрем до тук. Ще трябва да се опитаме да намерим някакви препоръки, които да са действително изчерпателни, без да подчертават, да подценяват нуждата от критики и обективност. Благодаря ви. Ще се спра върху хоризонталните въпроси, които бяха споменати няколко пъти. Разбира се, ще дойдем по всяко време тук във вашата комисия и тази по бюджета и тази а, по контрола, за да обясним за какво става въпрос. А, информационните документи са разделени на две, за да а, бъде процеса по-гъвкав. Втората ч този двуетапен процес ни дава допълнителни възможности. Относно из рамката за изпълнението и добавената стойност, това а, са неща, по които много лесно могат да се правят препоръки, но що се отнася до изпълнението в секторните политики, там нещата са други, има е, известни предизвикателства. Понякога не се зачита добавената стойност или недостатъчно и се стига до бюджетни ограничения. Европейския бюджет ще трябва да се преразпределя и в бъдеще до определена степен, но а, изпълнението на политиките а, трябва да е обвързано с тези средства, както и резултатите от тях. Съгласна съм с тези, които казват, че е трудно да се даде определение на добавената европейска стойност. Затова използваме в момента дефиницията на комисията, която е представена в информационния документ и а, може да се търсят други решения, свързани с финансирането, с други думи, а, да бъдат призвани държавите членки да дават а, своя принос в по-голяма степен. Относно гъвкавостта и а, финансовото планиране, Важно е, е цялата информация, свързана с ресурсите извън европейския бюджет, да е налична по време на бюджетната процедура. Това е в параграф 73, там където се излага позицията на парламента относно нашия мандат. Аз също оценявам всякаква подкрепа, която може да ни окажете от страна на парламента, защото тя е от е, ключово значение, за да могат да се аудитират не само бюджетни местните разходи, но и ЕБИЕ, както и други средства, които са предвидени за финансовите инструменти. Хубаво е да се наблегне на координацията. В морския транспорт ние посочихме, че има финансиран от европейския бюджет и извън европейския бюджет. И ам, това ам, такова при покриване не функционира както трябва. Необходими е, гъвкавост по отношение на плащанията. Ние е, сме съгласни с парламента, че не трябва да има ограничения при прехвърлянето на а, бюджетни кредити от една година за следващите години. Това е нещо, за което се надявам, че ще се предвиди промяна о собствените ресурси Позицията ни се променяше от 99-та до 2005-та, 7 и така нататък по време на, в, при последното ни становище от 2017 година беше посочено, че а, този въпрос е много сложен и по отношение на данъчната основа, собствените традиционни ресурси са понятие, което остава неясно и е необходимо indeed, uh, resources is, is a, uh, uh, of key importance. Собствените ресурси са много важни, особено е, за е, петия състав, за който аз работя. Като имаме предвид и Брексит, е, трябва да има управление на риска на финансовите ресурси и трябва да се фокусираме върху бъдещите, бъдещите си одити. Ще спра на този етап и а, ще говорим на тази тема вие, когато искате. принцип, Мисля, може би ще принцип и това е отрицателната добавена стоеност. В някои случаи е, недостигът на дейност на европейско равнище може да струва също пари, като, например, липсата на един дашна политика, например, или измамите с ДДС. Така че, може би, трябва да вземете предвид и отрицателната добавена стоеност, когато има недостатъчно Европа за да се подчертае колко голяма нужда има от Европа. Добре, нека спрем до тук. Ще подновим заседанието в 14.30 съгласно новите правила. Ще започнем работа с е, много интересен семинар, посветен на управлението на еврозоната.